Mes chers collègues, je vous propose de reprendre tout de suite nos travaux. Euh, Скъпи колеги, предлагам да започнем без забава. Имаме доста наситен график днес. Имаме различни важни теми. Ще се займем с мандата за предстоящия трилог по годишния бюджет след което ще имаме гласуване и от 11 ще започне гласуването, а в 11.30 ще имам съвместна работна среща заедно с Комисията за контрол по бюджета. Ще направим размяна на мнения по съвместния доклад от госпожа Греслер и доклада от Комисията за контрол по бюджета относно финансовия регламент. Предлагам да започнем веднага с 11-та точка. Това е едно становище за европейската система. Искам да благодаря на нашия докладчик, че бе точен и е тук на време. Благодаря, господин председателю. Искам да ви припомня каква е предисторията, каква е структурата на европейските училища. Този проекто доклад, това е проекто становище, има отношение към европейските институции. Имали сме и други заявки от родители. Освен това и от е, страна на профсъюзите, които са притеснени от отражението върху бюджета, така че темата е доста деликатна. 60% от бюджета за европейските училища, 21% са от държавите членки, 18% от родителите на децата. Достъпът до европейските училища е споменато в регламента за служителите. Така че трябва да има финансов принос и ако се увеличат с ученици до 5000, това означава по-голямо натоварване на Европейския съюз. Направени са някои бюджетни економии. Това не бива да го пропускаме. Направени са усилия за ограничаване на разходите, увеличаване броя на учениците и балансиране на бюджетите в европейските училища. Европейската комисия е предложила увеличаване на бюджетите за тези европейски училища, но този бюджет е по-нисък от предвиденото по финансовата програма с 10 милиона по-малко. Трябва да бъдем реалисти предвид бюджетната рамка когато имаме 1,3% увеличаване на административните разходи на европейските институции и комисията предлага 1,7% увеличаване на бюджета на европейските училища, то това увеличаване е по-малко от предвиденото в финансовата програма, но по-високо от средното увеличение за административните разходи за институциите въобще. Така че това е едно решение, което ще вземем в краткосрочен план, но следва да помислим и за дългосрочните перспективи и за стратегическата роля, която има да играят тези училища и трябва да преценим каква политика искаме да се прилага в бъдеще. На първо място ще ме си комисията да осигури по-голяма прозрачност, защото отнася до тяхната финансова вноска Както знаем, заплатите на служителите са облагаеми и по този начин се финансират европейските училища. Следва да знаем какъв е общия размер на този ресурс, каква част от тези средства се освояват от европейските училища. Що се отнася до пожеланията, които ще включим през доклада през 2009 трябва да е реалистичен с оглед на многообразието. В тези училища има деца с най-различен происход, които следва да имат възможност да се включат в тези училища. Тук работим с трудничество с Комисията по културата. Бихме искали да има и по-голяма финансова автономност на тези институции, да разполагат с по големи средства. Това е, що се отнася до проекто становищата. Крайният срок за внасене на измененията е 25 май. Следователно ще гласуваме на 15 юни. Предлагам да разсрочим гласуването към 5 часа след обеда. Опитваме се да работим заедно с господин Каведа от Комисията по културата да направим съгласуване с него преди да гласуваме доклада през юли месец. Работим съвместно с тази комисия по споменатия въпрос. Чудесно казва председателя. Благодаря на докладчика. Имате ли бележки, въпроси? Има ли въпроси към докладчика или пък коментари? Искам да ви припомня колко е важна темата. Аз бях впечатлен от случилото се. Преди заседанието при закрити врата господин Левандовски преди внасянето на проекто бюджета бях удивен да науча, че три четвърти от изказващите се а, са задали въпроси на господин Левандовски и три четвърти от тях са повдигнали въпроса за европейските училища. Тогава бях впечатлен от този факт. Очевидно това е въпрос, който е значим за голяма част от колегите в доклада на Франческа Белзани има изменения. Предлага се, предлагат се определени въпроси за тристранните разговори. И тук ще допълня, както каза господин Абат, утре в 5 часа ще говорим за изслушването. Утре има едно изслушване, организирано от Комисията по културата. Докладчика и е господин Кава, да, би трябвало да разполагате с списък с 12 души от различни страни, които ще се изкажат, ще отговарят на въпроси в контекста на това изслушване. Трябва да имаме предвид тази размяна на мнения, която ще стане между 10 часа и обед в 1G1 в тази сграда на този етаж. Изслушването ще е между 10 и 12 часа. За това крайният срок за измененията за доклада на господин Абат е до 5 часа днес след обеда. Сидония искат думата. Моля да ме извините, че закъснях за заседанието, но искам да взема думата, защото според мен темата е изключително важна. Становището на докладчика много добре отразява становището на комисията по бюджета. Не искам да повтарям казаното, но европейските училища са важна тема. Ще бъдат част от преговорите за бюджета за 2012 година. Не бива да загърбваме тази тема. Европейските училища са изключително важни по два причини. На първо място, Европейският парламент е работодател. Следователно следва да си изпълнява задълженията към собствените си служители. Разбира се, европейските училища не са само тема за Европейския парламент, но ние като депутати не бива да забравяме, че тези училища са част от поетите задължения. Какво разбирам аз под задължения? Служителите на европейските институции са хора, които напускат родината си, пристигат в друга държава, краткосрочно или по-дългосрочно. Европейските училища би следвало да предоставят на децата на тези служители възможност да се обучават на собствения си език, да опознаят собствената си култура, за да могат да се реинтегрират, когато договорите на родителите им стикат или когато преценят да се върнат собствените си страни, когато станат пълнолетни. С оглед на това тези училища са много важни. На второ място, е, честно казано, винаги се е, изнервям, е, когато има депутати, може би те застъпват така позиция, защото не са запознати, но а, изразяват а, притеснение от увеличаващите се разходи на европейските училища. Това е естествено последствие от политиката за наемане на служители а, в европейските институции 2004 година. Когато господин Кинах започна реформата 2002-2003, когато пристъпи към изпълнение 2004, а, намерението бе да се привличат хора от новите държави членки, възможно по най-ефтиния начин. Това едва ли е тайна вече да бъдат привличани хора на най-низките категории длъжности и в резултат на това хората, които бяха привлечени, бяха млади. 2004 година бяха привлечени хора, които току-що са завършили с 2-3 годишен професионален опит в началото на своята кариера, които са пристигнали тук в Брюксел без семейства и така нататък. Но така стоят нещата в живота. Тези а, хора а, изградиха собствени семейства и затова сега се поражда този проблем. Освен това, когато привличате ефтина работна ръка, всъщност приемате една иллюзия, защото тези служители сега и ние трябва да се радваме от това, че те имат деца, защото проблемите тук са, че има твърде малко деца, не твърде много. Затова можем да поздравим институциите, че хората се чувстват спокойни и градят семейства. Но сега тези деца се нуждаят от образование. И Вследствие на това те стават ученици в европейските училища. Когато с помощта на секретарята получих статистиката за европейските училища, установих, че броя на учениците, които не са деца на служители на европейските институции, пада всяка година. Така че европейските училища обучават ученици, които са предимно деца на служители на европейските институции. Заключението е следното. Образованието никога не е било лесен въпрос, винаги съдържа предизвикателства. Бих подготвила едно малко изменение, ако Дамиан ми позволи. В увода към доклада би трябвало в преамбила трябва да споменем къде се корени проблема. Какъв е първоисточника на проблема? Благодаря. Благодаря, Седония. Даниана Бат, мисля, че се отбеляза вашите забележки. Сигурен съм в това. Полагам, че той ще е готов да обмисли измененията, които ще бъдат внесени от вас и другите колеги. Ако няма други забележки, искам да благодаря на докладчика. Искам да напомня, че утре има изслушване сутринта в Комисията по култура. Крайният срок за внасянето е отложен до 5 часа. Престои гласуване на проекто становището на Дамян Адар на следващото заседание на Комисията по бюджети на 14 16 юни. Комисията по култура ще разгледа нашето становище. Ние ще гласуваме доклада през юли. А сега да се върнем от точки 8 и 9. Ще дам думата на Раймер Боге, който ще представи предложение по тема, която обсъдихме миналата година – сега ще трябва да спрем окончателна позиция. Раймер. Ще бъда кратък. На едно от последните заседания вече проведохме обсъждане на бъдещата процедура възможността за провеждането на процедура по съгласие, но просто не искахме да бъдем принудени да кажем да или не, да излезем с такъв еднозначен отговор. Имаше малко объркване с планирането на заседание, заседанието на координаторите. Трудно бе да оговорим и дати с унгарското председателство. Вчера се организира едно заседание в последната минута, на което всички участваха. Докладчите в сянка бяха с мен, което беше много хубаво, макар че предзвестието бе много кратко. Госпожа Када Бал, колегата от Испания, бе също тук за кратко. Успех да говоря пряко с председателя на Комисията по бюджета в съвета, за да видя дали има възможност за отстъпки от страна на съвета. Не е така. Позицията не е променена. Много държави членки в съвета казват, ако има нужда от корекции на многогодишната финансова рамка и междунационалното споразумение, защо да ги правим сега? това, което разполага днес, може да изкара още две години. Според мен това е позицията на съвета и той не е готов да отстъпи. На 3 март 2010 комисията предложи проекто бюджет. Само да <clears throat> напомня, че през септември миналата година в пленарна зала излязохме с позиция, реакция на проекто бюджета. През ноември и декември водихме преговори, внася корекции на многодишната финансова рамка и интеринституционалното споразумение. От друга страна, в началото на по време на унгарското председателство, унгарците възпреха това, което бе подготвено от бългийското председателство. Не се водиха сериозни преговори, нито миналата година, нито тази година. Нямаше преговори по същество. Искам да кажа, че това не е по вина на двете председателства на съвета, които бяха доста отворени. Просто мнозинството не иска да промени позицията си в съвета. Сега се стигна до такова положение. От една страна се говори за 0,03% възможност за преразглеждане. Ще чуем какво мислят правните служби на съвета и на парламента. Предполагам, че може би трябва да сезираме Европейският съд, за да получим становище. Това не е много добра идея и няма да се... Процедура ще отнеме дълго време и няма да се реши основния проблем. Другия въпрос е дали да се придържаме към съществуващото споразумение, докато не бъде прието ново. Въпросът е доста сложен. Също така, в приложението към работния документ ще видите, че сме поискали правната служба да излезе с становище. И така ще видим какво ще остане, кои елементи от съществуващото междунационално споразумение ще останат. Някои от параграфите са в противоречие на Лисабонския договор, това е посочено на последната страница. Тоест, ако не се намери решение, останалите споразумения се остават в сила до сключването на ново споразумение. Трябва да посоча също така, че нямаме достатъчна степен на споразумение, не са уредени правилата на играта между институциите. Да, има член 3, 1, 2, 5 точка, който касае преговорите за многогодишната финансова рамка. На въпроса е как да вдъхнем живот на член 3.1.2, пета точка. Как да улесним работата между институциите. Очевидно, е, че сегашният режим не е задоволителен. заради правните традиции ще трябва да излезем със становище в рамките на определен срок. Няма достатъчно поле за преговори. В крайна сметка ще кажем да или не. За това става въпрос при процедурата на съгласие. Преговорите трябва да се правят първоначално, за да не се стига до такова положение предварително. Като се има предвид какво е положението и сигналите, които получаваме от председателството на съвета за резерва за непредвидени обстоятелства, съвета е посочил, че вече няма възможност да отстъпи позицията си при альтернативни преговори, затова предлагам да затворим тази глава На 14-16 юни ще има доклад. След това в юли е, ще бъде взето решение в пленарно по процедурата за съгласие. На този етап препоръчвам да не дадем съгласие Тоест, ще получим нов проект от съвета. Това е един вариант, който можем да обсъдим. Ако не, ще стигнем до следващите финансови перспективи и преговорите, посветени на тях. Като си има предвид практиката ни в последните месеци, може би това е най-разумният подход. Необходима степка, за да гарантираме по разумно споразумение между съвета и парламента. За да не се сблъскваме отново и отново с този проблем. Просто за сега не виждам никаква альтернатива. Трябва да гласуваме не на пленарно. След това работата ще продължи, като четаме самата реакция на съвета. Благодаря, Раймер, за изказването. То е плод на много консултации с координаторите и заседанията, които проведохте вчера с председателя на Комисията по бюджетни въпроси в съвета. Редица колеги искат думата. Първо Ейдер. Благодаря, господин председател. Искам да взема отношение по позицията на социалистите и демократите, която до голяма степен съответства на това, което каза господин Боге. Парламента, работната група и нашата комисия посложиха максимално да се стигне споразумение с съвета. Предложихме абсолютно всички възможности, бяхме готови да водим преговори с съвета Последния обаче няма желание да сключва споразумение, така че не виждам друга альтернатива за парламента. Можем да кажем или да, или не. И при сегашното положение, според мен, ще трябва да кажем не. Не съм чак толкова изненадана от позицията на съвета. Съвета казва, че сега няма да водим преговори за многодишната финансова рамка. Това е просто технически въпрос, е въпрос за техническа корекция. Ще водим преговори по следващите финансови перспективи. Вчера се дадох множество примери за това какво може да се служи при бъдещите финансови перспективи. Това според мен не е съвпадение и не става въпрос за техническа корекция. Предложението на комисията бе да, всичко е доста е технически въпрос. Позицията на съвета е пределно ясна не става въпрос само за бюджетна гъвкавост, но годишната финансова рамка. Всичко това е симптоматично за проблемите, пред които е изправен Европейският съюз. Сега Европейският е, съвет е, не проявява достатъчно голяма ангажираност в изграждането на европейския проект нещо, което не трябва да толерираме, трябва да гласуваме с не, като упражняваме правомощията, които не са вменени по силата на Лисабонския договор. Благодаря, Ейдер, господин Артон. Имам следните кратки бележки. Първо по четвърта точка, първа по-точка. Там е записано съветът не е положено силия да започне преговори с парламента. Според информацията, с която разполагам, положението е точно обратното. Съветът внесе регламент, но парламента не прие резерва за непредвидени обстоятелства и проблемите, свързани с този въпрос. Имам и въпрос към докладчика. Светлината на преговорите по бюджета за следващата финансова година 2012 Искам да разбера, кой има по-голяма сила? институционалното споразумение или Лисабонския договор? Правна гледна точка този въпрос има голямо значение. Особено ще се отнася до процедурата, дали ще е по съгласие, мажоритарна процедура. Благодаря. Докладчика ще вземе отношение по това, което казахте. По въпроса има правна дебат между службата е, на парламента и съвета. Докладчика така или иначе ще даде отговор на този въпрос. Хелга Трипел. Искам да подкрепя предложението на господин Боге. Айде също изложи съответните аргументи. Раймер много ясно очерта положението от политическа гледна точка. Много жалко е, че мнозинството в съвета не иска да се вслуша в нашата молба, молба за сътрудничество, участие на процедурата в ранен етап, воденето на открити преговори. съвета ни обръща достатъчно внимание на финансирането на бъдещите финансови програми, идните финансови рамки. Ние трябва да отстояваме своите права, правомощия в битките с съвета, затова и подкрепям предложението на господин Раймер и препоръката му в пленарно да гласуваме с не. Всякакъв друг политически альтернативен вариант няма да ни докара напредък в тази област. Ние трябва да направим така, че да имаме категорично мнозинство. Ние можем да продължаваме само ако е ясно, че имаме достатъчно мнозинство. И тогава ще се впуснем в тежки преговори с съвета, като парламентът ще бъде с по-силна позиция. Аниенсен. Всичко това показва, че е трудно да се работи с някой, който не иска да сътрудниче. Моята група подкрепя Раймер. Трябва да се придържаме към позицията си и да кажем не на това, което се предлага. Тъй като не сме водили дискусии по същество, реален дебат и преговори. Според мен Раймер е пробвал абсолютно всеки възможен вариант. Много жалко е положението. Жалко, е, защото много трудно ще ни е да издействаме гъвкавост за следващата финансова перспектива и многогодишна финансова рамка. Ние се нуждаем от гъвкавост. Това не е само чисто технически въпрос. Липсата на гъвкавост означава, че Европа няма да може да реагира, когато възникнат непредвидени обстоятелства. Да речем, както Русия спря доставките на газ за България – При такива положения трябва да сме сигурни, че можем да направим съответните инвестиции, да осигурим газ за България. Така ли, че се нуждаем от много по-гъвкав подход. Програмата на заедните 15 години е прекалено строга. Мерси, Ан. Благодаря ти, Ан. Господин Суриан от името на НП. Ругалмашаг nagyon jó dolog, azt hiszem, hogy ebben érdemes oda... Гъвкавостта наистина е нещо много положително. Е, това, което каза Ани Енсен, е, напълно отговаря на моите разбирания, но ще ви кажа нещо, което невероятно ще ви изненада. Е, НП подкрепя докладчика. <laughs> That's it. Това ли беше? You, you, can, you can shut your, your micro. <laughs> Merci de cette déclaration substantielle. Благодаря за ясната декларация по същество. И така, докладчикът изслуша бележките на всички колеги. Е, всички като че ли споделят едни и същи идеи, бележките бяха сходни, разочарованията като че ли са едни и същи. Имахме, както знаете, постоянно срещи, преговори, всякакви видове намеси, прекъсвания, започвания. Но е, след всичко това не успяхме всъщност е, да станем двама, за да може да изтанцуваме едно танго. Та с комисията явно танца не ни се получи. Предложението на докладчика като че ли е, се радва на общо одобрение. Раймер, дали искате отново думата? Докладчикът. Ми не може, явно комисията не може да танцува танго и това е проблема, всъщност, пред който сме изправени. Трябва да кажа, че за мен наистина е изключително ново нещо да стигна в пленарна зала с такъв резултат. Силно Барбара си спомня сходни преговори е, по финансовите а, споразумения, свързани с разширяването на Европейския съюз. България и Румъния визирам и в крайна сметка стигнахме до съгласие 3-4 минути преди а, пленарното заседание. Много беше сложно, но на последния момент, в крайна сметка, намерихме съответното решение. Казвайки всичко това, господин председателю, смятам, че настоящото положение всъщност симптоматично отразява нещо. И ще обясна какво е. е преговори всъщност нямаше като такива. Имаше разговори с Белгийското председателство на базата на един мандат, който ни бе предоставен през септември миналата година. Но Белгийското председателство всъщност не можеше да започне преговори като такива, защото преговори означава да дадеш и да вземеш. Ние имахме чисто и просто срещи, постоянно се говореше за различни възможности, но в крайна сметка една оферта, която да покрива целият пакет, не ни бе направена. След това, През декември имаше отново е, една е, среща, е, на която имаше и конфликт. И в случай говоря за този конфликт между институциите. Е, искахме със съвета да има реципрочност между нас и тях. Оказа, че не е. След това се заяви обаче, че нещата явно няма да станат а, точно така, няма да има реципрочност. Говореше се за едни реформи, в които да се дава повече информация на парламента а, и нови компетентности за нашия парламент. След а, влизането в сила на Лисабонския договор и протоколите, съветът всъщност се опита да размие нашите правомощия. На по-високо ниво в съвета също така бяха направени някои други опити е, опити всъщност да се опита да се спаси ситуацията. Говореше се за една резерва, за непредвидени обстоятелства, е, за да не сме вече така рязко и строго свързани с е, съответната сума. Говореше се за неприлагане на член 21 и 23, защото не, не би трябвало да бъде прилаган. Така или иначе, това, което ни се предложи, и за което говорим, е единственото предложение, което бе представено. По всички други теми, съвета, ние не получихме нищо. Ние предлагахме идеи, но нямаше конкретна оферта. Така че това е един частичен опит да се разреши положението. Всичко проистича, разбира се, от Лисабонския договор и междуинституционалното споразумение. Пак казвам, нямаше истински преговори е, по е, темите, които обсъждаме. Ясно е, е според мен, че трябва да се запитаме какво ще се случи с следващата многогодишна финансова рамка на този фон и също така какво ще се служи и за с процедурата по бюджета. В миналото знаем, че когато има квалифицирано мнозинство, съвета можеше да одобрява съответната процедура с едно единствено изключение. Ставаше дума за случаите, да речем, с Германия и Испания. Тогава те взеха съответното решение с квалифицирано мнозинство. Ние обаче предпочитаме решенията да се вземат единодушно, защото крайна сметка е много важно а, всички да са съгласни. Трябва да се реши какво ще се прави в политически план. Да видим ако се избере единодушното вземане на решение, то тогава да не се приема вземане на, на решение с мнозинство. Също така, най-вероятно пак ще се повторят разговори, които вече са водени. Тоест, коя е правната служба, която е компетентна, коя е тази, която може да вземе решение и така нататък. Искаме да изпратим в крайна сметка едно послание на съвета и да кажем, че те трябва да разговарят с нас, трябва да се вземат съответните решения по преговорите за следващата многодишна финансова рамка, защото може така да стане, че съвета да не ни включи на време в съответните преговори. Не е ясно също така дали ще се осъществи необходимия напредък по всички тези преговори. Това се случва от декември насетне постоянно, както тук, така и на председателски съвет. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря, че заявихте, че трябва да следваме този път. Трябва да призовем Европейската комисия да прояви малко повече смелост, не само по тази тема, но и по други теми. Най-общо, когато говорим за европейска интеграция и за общия ни европейски проект. Те не бива да се съсредоточават само върху вторично законодателство и да оставят големите решения в ръцете на съвета. Основното, според мен, което трябва да заявим е, че нямаме альтернатива и трябва да кажем а, не на предложението на съвета. Прави се един опит да се размие парламентаризма в Европа и нито един парламент не бива да приема такава една атака срещу себе си. Съветът трябва ясно да разбере това и трябва да приеме, че нещата сега вече са различни. Благодаря. Благодаря ти, Раймер. Отбелязвам наистина, че предложението се радва на голямо одобрение. Утре в 12 часа е крайния срок за подаване предложения за изменения. Ще гласуваме по този доклад в нашата комисия на заседанието от 14 до 16 юни. Е, е, oui, nous n'avons pas. Enfin, mais en vue de parvenir à vote en plénière le 17, en fait. Enfin... Пленарното гласуване ще бъде през сесията месец юли. Може да се постигне споразумение малко преди пленарното заседание. Това вече го заяви и колегата. Добре, благодаря ви. Това бяха точки 8 и 9. Хайде сега да се върнем обратно на четвърта точка, доклада на Франческа Балцани, мандата за тристанната среща във връзка с проекто бюджета за 2012 година. Франческа, може ли да ни кажеш какво се случва? Благодаря, господин председателю. Вече се проведе е, първи обмен на становища на 5 май по този въпрос. На това заседание, когато говорихме по темата, аз предложих е, своите идеи, като подчертах е, два основни момента. Първият е, че ми се искаше всичко това, което кажат колегите, да бъде включено и най-вече в мандата да включим съответните заключения, благодарение, разбира се, на идеите на колегите. Подчертах също така, че това, което ще се опитам да направя, е да дам един ключ към едно по-ясно разбиране на бюджет на Европейската комисия в светлината на бюджетната рамка. Идеята ми беше всъщност да разберем какво означават намаленията или увеличенията на определени суми, записани в това предложение. Това, което искам да добавя сега към първи обмен на становища е още нещо, по което да помислим. Става дума всъщност за въвеждане на определени заключения или елементи, които да имат политическо значение и да дадат политическа тежест на мандата за тристранната среща. Също така на днешното заседание в а, чисто оперативен план искам да заявя следното. Бюджетът е много голям. Много е трудно да запишем а, различни политически приоритети, а, защото, разбира се, може да бъдем критикуваме и критикувани а бюджета, както казах, наистина е голям. Когато гласувахме в пленарна зала, гласувахме за приоритетите 2012 година, където говорихме за стратегията Европа през 20 година и постигането на нейните цели. Тоест, това трябваше да бъде един бюджет, който да бъде първа стъпка за постигането на тази стратегия. Идеята ни беше да се съсредоточим отново а, върху работата, т.е. заетостта и ръста, евро... економическия ръст. Много ми се иска да го постигна по време на мандата. И ми се иска също така в конкретни бюджетни измерения да включа тези приоритети. Стратегията 2012 година, заетостта и економическия ръст. По този начин съвсем ясно ще ще изясним какви са нашите усилия. Усилията ни по посока прозрачност, както и принадената стойност, която носи със себе си европейския проект. По този начин можем да насочим средствата от бюджета върху конкретни проекти. Защото разпръскването на средства навсякъде ще урони, престижени, защото няма да могат да бъдат постигнати съответните проекти. И отново казвам, заетост и економически ръст. Това са основните моменти и е много важно, според мен, да бъдат включени два-три бюджетни реда или бюджетни функции, върху които да се съсредоточим и тези приоритети да бъдат а, постигнати посредством тези бюджетни функции или редове. Според мен това ще бъде основно за този мандат. Необходимо е също така този мандат да бъде достатъчно гъвкав, защото ако е прекалено стриктен, прекалено обвързващ, това може да окаже отрицателни последствия по време на преговорите и да ни лиши от необходимата гъвкавост. За това си мисля, че е хубаво да помислим как, къде да натиснем, къде да отпуснем по отношение на бюджета 2012 година, и да дадем един много гъвкав мандат за този бюджет 2012 година и по този начин, разбира се, да постигнем един отличен резултат накрая. Е, много ви благодаря. Следващия колега. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Балцани за работата, която е извършила до момента и за това, че е изготвила този отличен базов документ за мандата за тристранната среща. Нейната цел всъщност е да се дефинира ясно целта на парламента. Посланието, което трябва да изпратим ние, според мен, е свързано и с това, че трябва да има яснота за това, че той би трябвало да бъде основен инструмент за излизането от кризата на Европейския съюз, независимо, че той може би се разминава с някои от националните бюджети. Основното, което иска парламента и приоритетите му, разбира се, е насочено към постигане на целите стратегия 2012 година. Идеята е този бюджет за 2012 година да доведе до интелигентен ръст, устойчив ръст и приобщаващ ръст. Съгласен съм с нашата докладчица, която говори, че основната роля а, е да се води диалог с специализираните комисии, за да може да се стигне до съответните приоритети за Европейския парламент. Смятам също така, че имайки предвид кризата и това, че трябва да имаме един бюджет, който да доведе до съответните цели, но в същото време и да осъществи економии, трябва да доведе и до някои по-негативни приоритети. Тоест имаме малко пари и трябва правилно да ги разпределим по съответните приоритети. Знам, че е трудно, но нашата отговорност е да го направим. Не можем да искаме навсякъде да има увеличение на средствата, защото се намираме в криза. Не, трябва да се съсредоточим върху тези стратегически моменти, които ще доведат до растежа на Европа и които се характеризират от една ясна принадена европейска стойност. Точно тази принадена европейска стойност е това, върху което трябва да се съсредоточим и да убедим обществеността. Трябва ясно да обясним, решително да обясним на европейските граждани, че едно стратегическо увеличение на ресурсите в бюджета на Съюза 2012 година не означава, че ще пилеем пари. Не, означава, че ще има ясен ръст, ясни инвестиции, иновации и повече работни места. Различните държави членки, както знаете, също говорят за увеличение на националните бюджети. Много по-малки, може би, от тези, които предлага Европейската комисия за европейския бюджет. Отново ще благодаря на колегата Балцани за това, че посредством изменения от всички политически групи иска да отвори двоят доклад, за да се създаде един ясен мандат за триалога. И още нещо. На първо място, според мен е много важно да има ясна подкрепа за МСП и е, работните места за, млажи, за младите хора. По този начин ще постигнем и целите на Европа през 2020 година. Също така трябва да се подчертае европейското измерение на европейския семестър. В а, този европейски семестър трябва да участва и Европейския парламент, но и националните парламенти, за да имаме прозрачно и демократично европейско управление. Според мен е съвсем ясно, че в крайната част на мандата трябва да подчертаем определени конкретни моменти. На първо място, според мен, би трябвало да бъде ясното и конкретно изпълнение на бюджета за постигане на целите стратегията през 20-та година и постигане на ефикасната реализация на политиките на Съюза. Имаме проекто бюджет за 2012 година от Европейската комисия, но той също така води до определени страхове и затова искам да се подчертаят моментите, които споменавам. Също така, трябва да се съсредоточим върху политиката за иммиграция и, и, и интеграция в Европейския съюз. Особено в светлината на това, което се случва в международен контекст и по-специално в средиземноморски контекст. По други теми, мандата за триалога винаги трябва да има диалог, особено по отношение на определени теми, които не са тясно свързани с бюджета, но по които една, един диалог с комисията или пък с съвета ще бъдат неизбежно свързани с преговорите за бюджета. В случая говоря за ИТЕР, Лисабонския пакет, коригиращия бюджет за Фонда за солидарност 2011 година. Вчера говорихме много по този въпрос, както и за излишъците. Има и други теми, които ще се обсъждат едните месеци и предполагам, че ще бъдат много важни и за парламента, пък и за целия Европейски съюз. Благодаря ви. Мерси, mon колег. collègue. Артонг. Благодаря, господин председателю. Да, Смятам, че всички необходими изменения са предложени. Всички увеличения трябва да бъдат взети предвид. Следва да бъдат направени економии. Ще ви дам пример от собствената си страна. Ние се умяхме да економисаме 8 милиона по много важни пера през текущата година. В Гърция, Ирландия, Португалия положението не е добро, така че ние по тези причини подкрепяме доклада. Благодаря ви, колега, казва председателя, госпожа Трупъл. Благодаря, господин председателю. По време на последното заседание ние обсъдихме мандата за тристранната среща и тогава аз казах, че най-общо казано, подкрепяме е, рамката, която Франческа предлага. И предвид предизвикателствата пред Европейския съюз и влизането в сила на Лисабонския договор и прилагането на стратегията за 2020, предвид всичко това трябва да имаме предвидени адекватни средства и по тази причина ние подкрепяме най-общо казано подхода на Франческа. Обаче от друга страна за нас е изключително важно следното. Необходимо е да бъдат направени някои вътрешни промени. А, има инвестиции, които са насочени към бъдещето, те не са достатъчно екологосъобразни, устойчиви. И а, именно по тази причина този подход не е адекватен на предизвикателствата. Ние също така споменахме традиционните и по-промишлени подходи към селското стопанство има готовност за съкръщаване на средствата, за да може да се инвестира в области, които гарантират по-голям успех и полезност за европейските граждани. Именно затова не сме напълно удовлетворени с предложеното от Франческа, особено по отношение на ядрената енергетика но бихме взели думата по-пространно да говорим по този въпрос. Сега ще ви предложа някои други идеи. Бихме искали да се обърне повече внимание на възобновяемите източници енергия, да се помисли повече за структурните фондове и селското стопанство. Какво имаме предвид към, от, под този преход към ниско въглеродна економика? Също така трябва да се помисли за средствата, които са необходими за репатриране на бежанците ако има такива политически а, беженци, трябва да възприемам необходимия подход. И предвид това, което се случва в Близки изток, трябва да помислим как можем да съдействаме за изграждане на демокрация в арабските държави и в Средиземноморието. Поради всичко това ние ще внесем някои изменения, за да стане по-ясен подхода ни по отношение на економиите, а също така и по отношение на нашите отговорности и дългосрочните инвестиции от друга страна. Благодаря, Хелга. Коментарите на Хелга ще бъдат допълнени по отношение на подкрепата за ядрената енергетика. Изабел има думата. Благодаря, господин председателю. Някои от нас бяха в Калараш преди, ня... Кадараш преди няколко седмици. Имаше представители на бюджетната комисия, за да проследим разходите по програмата ИТЕР. А, тази програма, която се изпълнява в Кадараш, е много интересна. Мнозинството подкрепиха становището, но ние искаме да отправим някои критики. Отнесохме се критично по отношение на тристранната среща. Последните причини. Започна е работа между септември и декември 2012 остават да бъдат направени още изпитвания и може да има някои излишици предвид тестовете, стрес тестовете. Аз не разполагам статистическите данни, които обясняват какъв е происхода на тези излишъци. Има някакво обяснение по отношение на една трета от тях. А, би трябвало да има яснота, да са отразени в доклада тези излишъци, свързани с изпълнението на програмата ИТЕР. Необходимо е да бъдат правени тук в парламента последващи проверки за всички изразходвани средства и да има пълна яснота, когато има преразход. Особено във връзка с тристранната среща. Доста е разочароващо да посетиш на място един обект, но да разполагаш с данните за онова, което всъщност проверяваш. Има възможност да се осъществява реален контрол върху проекти а, и да бъдат направени необходимите констатации. Благодаря на Исабел. Вчера след обед не присъствахте, когато обсъждахме ИТЕР и мисията в Кадараш. Тогава обстойно обсъдихме тези въпроси възоснова на проекто доклада на господин Бъге и прегледа на финансовите перспективи, внесена от комисията. Целта е да се бъдат покрити допълнителните разходи за ИТЕР. Освен това, вчера по време на заседанието на координаторите също обсъдихме темата, но все още не сме достигнали до споразумение с комисията и съвета, що се отнася до бюджета за тристранната среща. Няма никакво съмнение, че ИТЕР ще бъде в дневния ред. Можем да обсъдим това на базата на проекто резолюцията, но определено темата ще бъде засегната. От НП думата иска господин Гарига. Благодаря, господин председателю. Вижданията на моята група бяха вече представени. Напълно сме съгласни с казаното от така и гласувахме по време на пленарното заседание, така че нямаме никакви допълнителни а, сериозни проблеми с доклада на госпожа Балцани и съдържанието на доклада. Искам да направя няколко коментара обаче за заседанието в Страсбург преди няколко а, седмици. Господин Барозо, господин Левандовски също а, присъствах, обсъдихме някои общи въпроси, свързани с бюджета за 2012 и евентуалните проблеми, които биха възникнали. Можем да разработим стратегия, която според нас е добра с оглед на приоритизиране на бюджетните въпроси. Но проблема ще е свързан с с плащанията и тези проблеми могат да бъдат доста сериозни. Говорим за бюджета за 2012 и заделените средства за структурните фондове. Ще има завишаване на средствата. Ако трябва да бъдем по-големи прагматици, следва да отчетем, че държавите членки спират изпълнението на програми по структурните фондове, особено в Министерствата на финансите. Според наличните данни в комисията обаче ще има освояване на голяма част от заделените средства и позицията на света може да се окаже много по- твърда, що се отнася до бюджета за 2011 година и това може да породи проблеми. Затова ние трябва да вземем някаква позиция, да разработим стратегия, за да можем да се справим с създалото се положение. Ако бюджетните излишъци не се възстановяват на държавите членки, на политическите групи този възможност е, им хареса е, за 2012 година, затова би било добре да имаме предвид тази възможност, когато започнем тристранните преговори и обсъждаме бюджетните процедури отвъд месец септември. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Балцани за подготовката на този доклад. Изключително трудна задача в трудни времена. Съгласен съм с общата а, тактика, която бе определена за избиране на конкретни приоритети и тези ключови приоритети следва да са основани на подкрепата на заетостта и растежа в Европейския съюз и разбира се в по-широк план. И именно за това ние подкрепяме становището на парламента за подкрепа на Палестина ще имаме увеличаване на основни пера, като например плащанията. Някои държави членки ще искат да се включат в дебата, тъй като предвиждат замразяване на бюджета на Европейския съюз, но в повечето страни ще искат да се отчете инфлацията, която е 2,7%. Разбира се, това е под 2,9%, което бе договорено за бюджета за 2011. Не бива да забравяме този факт в хода на разговорите. Това трябва да е част от тактиката ни. Големият въпрос за нас е как ще реагираме на подобно становище, което бъде застъпено от съвета. Освен това, следва да имаме предвид и реакцията им по отношение на предложенията за внасене на съкръщения по всички бюджетни редове. Трябва да имаме ясни приоритети и да застъпваме позицията си по отношение на тези приоритети. Що се отнася до структурните фондове, комисията ще предложи нещо, което е свързано с абсолютния минимум. Ние не можем да се съгласим за по-нататъчни съкръщения. Също така и средствата за инфраструктурата не могат да бъдат съкръщавани, тъй като това е свързано с заетостта и растежа ако съвета излезе с предложение за такива съкрещения или съкрещения по всички бюджетни редове, ние трябва да се аргументираме с това, че в Европа е необходимо да има инвестиции, за да гарантираме растеж. Благодаря, скъпи колега. Ян Молдър. Благодаря, господин председателю ще бъде изключително трудно да се водят преговорите по бюджета. Всеки път е трудно, но предвид бюджетните съкрещения в повечето държави членки ще бъде изключително трудно тази година, според мен. По отношение на господин Левандовски, когато той внесе бюджета, имаше една много интересна цифра, която той спомена – увеличаването на бюджета през последните 10 години е било над значи 60%. А, това е в държавите членка. Европейския съюз 35% е това увеличение. С други думи, Европейският съюз не знае как да се справя с пари. Това е извода, който можем да направим. И повечето държави членки биха се придържали към бюджетната политика на Европейския съюз, то тогава проблемите нямаше да бъдат толкова сериозни. И две общи бележки по бюджета. Истинския проблем е там, че имаме поети ангажименти, които не сме били в състояние да изпълним и в същото време предлагаме увеличаване на ангажирането на средства с 3,5%. Как може да защитим това предложение? В очите на обществото би било твърде добре, ако предложението бе равно на 0. И ако поради различни задължения през годината се наложи увеличение, то тогава се предлага допълнение към бюджета. Но що се отнася до плащанията, ние трябва да си изпълним задълженията по договорите, след като сме пали ангажимент нещо да бъде извършено, не може да кажем не разполагаме със средствата, и като имаме нулев приръст на бюджет. Това би било истинско предизвикателство, а именно какви са реалните стойности по задълженията. Всяка година има е, определени излишъци, тази година е 4,5 и това следва да го вземем е, предвид, когато формулираме позицията си по новия бюджет. Благодаря ви. Благодаря ви. Бих искал да направя някои коментари. На първо място, показаното от господин Молдър току-що. Това, което споменахте, е същото, което, пред което бяхме изправени миналата година. Приемаме постановката, че с 0,2 или 3 ще бъдат увеличени ангажирани средства, но тези е, предвидени средства бяха предмет на разговори, така както спомена господин Молдър, от една година вече. Истинските политически дискусии бяха съсредоточени по поетите ангажименти. След като поемете ангажимент, вие трябва да се издължите. За политиците е важно дали е поето, поет ангажимент, дали има поето задължение за извършване на плащания. Другите институции на Европейския съюз обаче като че ли не схванаха това – те не вникнаха в него и в интерес на нашите държавници би било така как миналото, поне през ня... последните няколко години това бе пренебрегнато, но би било добре да се обърне повече внимание на ангажираните средства на платите задължения. А, министрите на финансите се съобразяват с общественото мнение и казват поради пътите ангажименти имаме само 0,5 и 0,5 увеличение на бюджета. Но тези увеличения в бюджета не превишават предвидените проценти. И това е едно безсмислие. В момента се оказваме в същото положение. От правна гледна точка ние трябва да увеличим тези задължения през 2011 година. Вчера видяхме нагледни примери, а в 2012 година тези увеличения трябва да бъдат още по-големи, тъй като са поети ангажименти през 2010 и с други думи ще трябва да се издължим. Когато спомена това в съвета. Днес нямаме представител на съвета, но по време на последната тристранна среща това го споменах и се опитах да обясня тази позиция съвършенно ясно, по много възпитан начин. Това, което казах, не провокира никаква реакция нито сред съвета, нито в комисията. Не ме слушаха, не ме чуха. Аз непрекъснато повтарям този коментар, е, представям своята гледна точка и отново никой не ме чува. И така е през последните години. А, да контролираш европейския бюджет не означава, че ще бъдат ограничавани а, е, средствата по плащанията, защото ние се издължаваме по поети ангажименти. А, е, ние трябва да сме наясно, че ако с... ограничим платите задължения, ще има за стабилност и там, където можем да ограничим размера на платите е, задължения, ще трябва да извършваме адекватните е, плащания. беше предложено недостига на средства да бъде преодолян с вноски от Исландия поради вулканичната пепел. Това не го казваме, но поради вулкана, предвид слушащата се в банковия сектор в Исландия и как това се отразява на Обединеното кралство, на други държави членки. Разбира се, шегувам се. По време на последните ни заседания в Корепер, в Екофин, се оказа, че има доста голяма разнопосочност в мненията по бюджета за 2012 година. Има разногласия и много ясно изразени политически нагласи. Е, положението е доста нелицеприятно. Миналата година си спомняте в съвета също имаше много втвърдени позиции в началото на миналата година. И след като бе направено официалното четене на бюджета за 2011 с квалифицирано мнозинство бе прият. Сега положението 50 на 50 за нетните ползватели и онези, които правят основните вноски в бюджета. Има едно разединение между по-богатите държави и по-бедните в Европейския съюз. Необходими са ни в крайна сметка обаче собствени средства, за да избегнем, за да преодолеем политически неприемливо решение и някои европейски държави обръщат поглед към други европейски държави трябва да преодолеем създалата ситуация, която е неприятна от политическа гледна точка. Така стоят нещата в момента, така стоят нещата в съвета. Водят се подготвителни разисквания за 11 юли. Ще бъде изключително деликатно положението по време на тристранната среща. Ще обсъдим бюджета. Поканили сме делегация от комисията в Варшава. Всъщност полските власти са ги поканили в четвъртък вечерта и в петък. Франческа Балзани Сидония и аз и някои други колеги, част от екипа ни, ще отпътуваме за Варшава, където ще заседаваме с представителите на Сейма, полския парламент. Ще се срещнем и с министъра на финансите на Полша и заместник министъра господин Доминик. Ще се възползваме от случая да обсъдим темата в четвъртък. Ще посетя и Фронтекс, за да видя от първа ръка, ръка какви са проблемите на служителите на Фронтекс и ще се отчета пред координаторите и пред вас. Госпожо докладчик, можем ли да приключим сега с темата? Благодаря ви, господин председател. Аз съм удовлетворена. Първо трябва да кажа, че явно колегите се обединиха около моето предложение да съсредоточим средствата върху конкретни бюджетни функции, които след това един вид могат да се преведат конкретно в приоритети за бюджета 2012, които вече сме приели. Това е много важно, особено когато имаме криза, когато имаме бюджетни съкръщения, економически проблеми. След това се говори и за негативните приоритети. Има колеги, които продължават да говорят за тази тема, смятат, че тя трябва да бъде включена в нашето предложение за бюджет. Надявам се да могат конкретно да изразят своята идея, да не остават нещата само на думи, нещо конкретно да кажат, някаква цифра да кажат, нещо, което да може ясно да бъде записано. И когато не могат да го направят евентуално, след това да могат ясно да заявят, еми няма да има негативни приоритети, защото не можем конкретно да ги изразим. Предложението на господин Ламасур да се съсредоточим върху поетите задължения, не върху плащанията, защото стратегическия, политическия избор, бъдещето на нашия бюджет за постигане на Европа през 20-та година не може да се е, съсредоточава само върху е, поети задължения. Той трябва да бъде конкретизиран и с плащания. Темата на плащанията е изключително важна разбира се, че е важна, но трябва да имаме един ясен бюджет, един бюджет, който наистина да изглежда като ясен инструмент, който може да отговаря и на поети задължения от предишни години. Така че тези две теми за поетите задължения и плащанията трябва да върват заедно. От една страна поети задължения за постигане на нашите цели през Европа 20, за стратегията Европа 20 година и така нататък. И след това плащанията в един бюджет, който да е ясен, надежден и най-вече в неговата функция 1Б. След това, още две неща бяха споменати тук, които са свързани с излишъците и ИТЕР. Негативните приоритети, излишъците и а, други такива са изключително важни. Това трябва да бъде включено в мандата за тристранната среща, за да може да се водят преговори по тази тема. Ще е добре да ги запишем съвсем ясно и решително, в случая визирам най-вече излишъците от предходни години. Подобно на негативните приоритети, не бива да ги включваме само като някаква формулировка, която ни харесва, как звучи. Не, трябва нещата да бъдат конкретно ясно заявени, за да е покажем на останалите институции, че имаме сериозно отношение към този бюджет. Още нещо, което трябва да се подчертае и да се запише в мандата, и то е че никой не иска чисто математически да се увеличава бюджета. Ние сме и против такива съкръщения, разбира се. Не може е, да подхождаме към този бюджет е, по такъв начин. Това е стратегически документ. Той трябва да изразира волята на Европейския съюз, който иска да направи нещо по конкретни бюджетни функции, по конкретни програми, да има разлика от предходните бюджети. Затова е много важно в е, този е, бюджет, извинете, в този мандат, да не говорим само, че трябва да се увеличи бюджета. Не, трябва да кажем, че искаме инструменти, за да бъдем последователни, за да изпълняваме политики, които парламента и този, парлам... и, и този Европейски съюз искат да постигнат. Не, чисто и просто повече ресурси, защото е хубаво да имаме повече ресурси. Благодаря. Très bien. Merci beaucoup, euh, madame la rapporteure. Et donc, je rappelle... Благодаря на докладчика. Що се отнася до проекта доклада, крайният срок за изменение е днес по обяд. Крайният срок за внасяне на изменения. Остават малко по-малко от 2 часа за внасяне на изменения. Благодаря, придържаме се към графика, което е чудесно. Можем да минем на точка 20. политиката спрямо сградния фонд. Разполагам с време до 11 часа, тогава ще извършим гласуването. Моника Холмайер има 93 доклада. Благодаря, тук има три досиета, с които ще ви запозная, ще ви дам и допълнителна информация за една по-малка сграда. Първата, първото досие за Евроюст в Хага. Евроюст бе създадена през 2002 година и работи в Хага от 2003 година. В момента служителите са в две различни сгради, което създава известни затруднения. Още повече, отстоянието между двете сгради е 350 метра. Ползват и обща сграда с е, Международния наказателен съд, сграда на ООН. Съда ще се изнесе през 2015 -та. До 2015 Евроюз може да остане в сградата, от тогава трябва да помисли за нова сграда. Броят на слушателите ще стане 411 е, до 2020 година. От името на парламента мога да благодаря, искам да благодаря на страната Домакин Макин, Холандия тя е много добър домакин, предлага съвсем добри условия за Евроюст. 1500 квадратни метра обща застроена площ за Евроюст. В бъдеще ще са 1800, 18 000. Сградата ще е една. Сградата ще е в зоната на Световния форум, която се изгражда. Лизинга ще е 20 годишен. Земята е собственост на Холандия, ще стане такава. Всички международни институти ще са в този обект. 2,5 милиона евро ще са разходите за найем годишно. Плащаме само 139 евро на квадратен метър. Цените на пазара са 170, даже 175 е, евро на квадратен метър. Няма какво да се оплакваме, цената е съвсем разумна. Застроляма 260 паркоместа, Сградата ще е близо до Европол, що ще се подобри сътрудничество между Евроюст и Европол. Мисля, че планът е съвсем добър. Ще има само едно еднократно увеличение от 18,4 на 100 за мерки за сигурност, климатична инсталация и така нататък. Аз съм съдокладчик, получил съм всички съответни документи. Евроюст е свършила добра работа. Желая успехи на тази организация с пренасенето в новата сграда от 2016 година. Имате ли забележки или въпроси свързани с Евроюст? Искам да благодаря на докладчика. Документацията е изчерпателна и в нея има много информация. Също можем да изразим благодарност на страната Домакин, която предлага много добри условия, които ще станат даже още по-добри. Що се отнася до паркоместата, енергийната ефективност, нещата също ще се подобрят. Това е много добре и може да одобрим това, което се прави. Други забележки няма. В такъв случай ще подкрепим позицията на докладчика, която е посочена в доклада. Няма да споменаваме член 179.3. Втората тема е малко по-сложна, но не толкова. Става въпрос за Европейската агенция по лекарствата със седалище в Лондон. Положението тук не е толкова розово, както в Холандия, защото тук няма почти никаква подкрепа от страната Домакин. Агенцията използва 20 000 квадратни метра по настоящем в три съседни сгради разположени. Използването на три сгради създава проблеми. Те бяха наети една по една, не са предназначени за ползване от агенцията. Помещенията не могат да поемат много големия брой срещи, които се провеждат. 13,8 квадратни метра е средната площ на лице, което е доста по-малко от това в Брюксел. Тук средната стоеност е 21 на 100. Много по-малко площ има на лице на служител. Има много служители, които работят в един офис и най договора изтича през 2014. Трябва да решим дали ще продължим договора за найем, като трябва да имам предвид, че ще се правят и ремонти в сградата. Или да не трябва да сменим политиката си, като си има предвид, че не може да се реализира енергийна ефективност, е, като си има предвид дизайна на тези сгради. Те не са проектирани по такъв начин, че е лесно да се реализира енергийна ефективност. Разходите ще се да върнем сградите в същото състояние, в което са били нети в началото. Това е 16 е, милиона. Годишните разходи са 15,6 милиона, които включват поддръжка, найем, текущи разходи. Площа е по-малко от това, което имаме нужда, като си има предвид размера на агенцията. 984 са служителите в сградите на агенцията. Тази бройка ще нарасне. Старите сгради няма да могат да поемат всички служители. Агенцията по лекарствата е агенция, от която ще имаме нужда в бъдеще. Определено. Тя няма да се разпадне, има много нови директиви, които ще увеличат обема на нейната работа. Той няма да намалее. хиляди квадратни метра ще площа в новата сграда, в новия проект. И има възможност, ако се разрасне агенция, да се снимат нови етажи в същата сграда, да се увеличи площа. Ползата е, че новата сграда ще е проектирана за агенцията, ще е съобразена с нейните потребности. Срока на лизинга ще е 20 години. 25 години. Сградата първоначално се много е, скъпа и попитах защо е в центъра на Лондон, защо не е в преградията. Отговорът бе ми, всички държави членки са избрали това място. Те са посочили къде да се наеме сграда, Седалището е в Лондон, така е записано от всички държави членки. Това е прието. И това е проблема. Не агенцията е виновна, че трябва да избере, че е избрала сграда в този район. Очевидно е, че в този район найемите са големи, което повдига някой въпрос, но така или иначе съветът е взел решение за това. Всичко почива на решението на съвета. Същото е и в... с Малта. Една сграда също, която трябва да се купи е в порта Валета, Валета, който е много скъп район. А ако договор се подпише през 2012 и собствеността се прехвърли през 2014, агенцията няма да поеме разходите по изграждането, по строителство. Те ще бъдат включени в найма. Лизинга ще е 25 годишен. Найма ще включва и разходите по изграждането. 517 милиона общо. Не е малка сума. Трябва да вземем предвид, че наймът може да се увеличи през периода, така или иначе наймът доста висок за целия период правителството на Великобритания съвсем не е толкова щедро. Няма клауза за разваляне на договора. Аз си мисля, че това би било довело до ускъпяване на цената на договора, но все пак Трябваше да поискаме такава. Не е необходима такава клауза за разваляне на договора, тъй като така или иначе агенцията се нуждае от дългосрочен найем. А, сега бяха включени редица договори за консултантски услуги. Има разходите по проекта, които трябва да бъдат поети от самата агенция. 37 милиона, 2,5 милиона за консултантски услуги. Т.е. 12,2 милиона евро консултантски услуги. Цифрата изглежда много голяма. Причините, които бяха изтекнати, че няма държавна подкрепа в този район. В другите държави членки държавата помага да се намерят сгради и по-низки са таксите за консултантски услуги. А тук агенцията БСМА се нуждае от консултанти. Алан и Олвари, адвокатска кантора с добра репутация. БНП Париба също бе наета, за да дава консултации на стоеност 4 милиона евро. Другите такси за консултантски услуги, които са плащани за други сгради, въобще не могат да се равняват на тези, които са платени. Искам да кажа, че тези 12,2 милиона за консултантски услуги са прекалено много. Не са спазени рамковите условия. Трябва да опитаме да се намалят е, разходите за консултантски услуги. Много изненадващо е колко бързо съвета приема всички тези неща, без да задава въпроси. съвета ни критикува, че ни струваме прекалено много, а при такива разходи въобще не трябва. Според мен е, тази цена е прекалено висока за таксите. Седемнайсет милиона са разходите за обзавеждане. Те ще бъдат поети първоначално от е,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 Над хиляда са служителите, има само две паркоместа. Две паркоместа за над хиляда служители, което е абсурдно. Могат да се паркират две коли в сградата. Мотивите бяха, че има добра връзка с метрото, и няма вариант да се строи под сградата заради нивото на подпочвените води. Само, че в съседната сграда има достатъчно парко места, които евентуално могат да се използват. Това е нещо, което искам да бъде отразено в становището и предполагам, че има лица с увреждане, които не могат да използват обществен транспорт или пък други лица, които няма да могат да пътуват с метрото по една или друга причина. И най-малкото за тях трябва да има възможност да шофират до работа и да паркират колата си на работното място. Условията не са финализиране. И третото, което искам да се посоча в становището е следното. Ако има сериозен преразход, да речем на стойност около 1 милион, комисията по бюджета трябва да бъде информирана за това. А ако се увеличи сериозно бюджета, пак трябва да получим информация. Принципно аз съм за проекта. Само при услов... че трябва да се спазват условията, които изложих. И трябва ясно да заявим на съвета, че тази сграда ще е много скъпа. Благодаря ви, Моника, за изчерпателното представене и обяснение на ситуацията. Тук положението е малко по-проблемно в сравнение с това на Евроюст. И така, Моника предлага да излезем с становище по въпросите, които очерта господин Букус. Това е ясен пример как не трябва да се работи по проект. Няма никакво оправдание тази агенция да се намира в една от най-скъпите части на Лондон. Няма оправдание найема да за 25 години без е, възможност за прекратяване на договора. Човек не знае какво ще се случи. Това просто не е приемливо. Таксите за консултантски услуги също са неоправдани. Те са не само прекалено високи, не мисля, че носят и някакви реални ползи. Това е красноречив пример за как не трябва да се вършат нещата. Владимир Монка. Както знаете, дълги години наред призоваваме за разработването на стратегия, с която да се реши проблема с градния фонд в краткосрочен и дългосрочен план посочихме, че не всички сгради трябва да се намират в центъра на градовете. Там цените са по-високи. Този фактор трябва да бъде взет предвид. Да вземем за пример Евроюст в Холандия. и положението в Латвия. В двете държави цените са разумни, така че може човек да прояви разбиране. Ясно трябва да заявим на съвета, че ние не споделяме неговото мнение за сградата и за нейното месторазположение. Господин Логан, не съм изненадан, че приемаща държава членка не оказва голяма подкрепа. Защото и тя самата има проблем с сградния си фонд. Не мога да разбера защо е избран район в един от най-скъпите градове в Европа и то сграда в един от най-скъпите райони, в един от най-скъпите градове в Европа. Това ми се струва абсолютно неразумно. Подкрепям идеята в становището да се зададе въпрос защо е направил така съвета. Има много по-ефтини райони в Великобритания. Съвсем разумно е това, което се каза за таксата за консултантските услуги. Тя е прекалено висока. Надявам се в бъдеще съвета да се образява с е, нашето мнение. Господин Хартман. Искам да поздравя докладчика за изчерпателния доклад. най-доброто е да се откажем от всичко това, от тази агенция. Втория по вариант е в заключенията, като препоръка да запишем, че най-добре е агенцията да се измести в преградията на Лондон, където има и там добри транспортни връзки. Юта Хаут. Искам да обясня защо закъснях с час за заседанието на тази комисия. В комисията по конституционни въпроси водихме дебат в работната група по агенциите. Там по редица поводи съм обяснявала как се създават с нормативен акт агенциите. И посочих, че Определенето на седалището не е в нашия ресор. Когато приемем регламент за агенциите, искаме да имаме право да определим мястото, където ще се намира агенцията. и да има възможност да се промени решението, ако цените на найем много скочат. Ние тук не сме в състояние да се произнасяме по това решение на съвета. Съвета е казал, че агенцията по лекарствата ще е в Великобритания, в Лондон и то в централната част на Лондон. Това е решил съвета. 27 държави членки. Каквото и да правим, няма как да променим решението. Мисля, че трябва да поискаме промяна на режима, то в публичното пространство, да стане ясно кой носи отговорност за тези разходи. Но ако се обърнем към агенцията и кажем, не можете да се преместите, не можете да пусте тази сграда, трябва да отидете в преградите на Лондон, това просто е безсмислено. Няма смисъл от всичко това. Ние нямаме право да взимаме такива решения. Положението не е много задоволително, но просто исках да ви запозная с тези факти. Също е положението и с определенето на седалище на Европейския парламент. Това не е в нашите правомощия. Положението пак не е много задоволително, но това е. Това такива са фактите и трябва да ги приемем. Господин Бокос. That's uh, a very fair point, but... Съгласен съм, но независимо от това трябва да излезем със становище. Никога не сме си и мислили, че ще сме тези, които ще вземат окончателното решение, но, независимо от това, и говорейки дори за да не употребявам много силна дума, но самия Европейски парламент, къде да бъде той, можем да се произнесем. Кенери Уорф не е в ситито на Лондон, но пак е много скъпа част от Лондон. Така че трябва ясно да заявим, че това е прахосничество. Je vous remercie. Alors, notre rapporteur va, va conclure. Moi, je, je... И така, Докладчика ще даде окончателното си становище. Чухме много сходни становища от колегите. Те са от различни политически групи. Аз искам да кажа нещо накрая. Трите наблюдения, които или бележки, които предлага нашата докладчица, всъщност ме водят до един въпрос. Не е ли добре да напишем и една четвърта точка или една четвърта бележка? Юта Халп ни го припомни. Това, което може би трябва да напишем. Изборът на определен град за седалище на определена агенция е в ръцете на съвета. Ние това не може да го подлагаме на съмнение, но можем да заявим, че сме изумени или че сме напълно несъгласни или нещо подобно. Така че аз бих бил за това да се добави един параграф след казаното от докладчика. Един параграф, който се казва, че комисията по бюджета е изключително изненадана или пък отбелязва становището на съвета да разположи седалището на тази агенция в Лондон, е, нашата комисия също така ще напишеме изненадана от факта, че мястото, което е избрано, е един от най-скъпите квартали на един от най-скъпите градове в Европа. И в бъдеще, можем да кажем, че бихме искали да привлечем вниманието на съвета към това колко би струвал е, струвала една сграда, когато избират съответното място за седалище на нова агенция в определена държава. Разбирате ли идеята? Тоест, по никакъв начин не подлагаме под съмнение техния избор, но казваме, ние сме изненадани, или някаква подобна дума, че е избран Лондон Имате предвид, че недвижимите е, имущества, недвижимото имущество там е с цени, които са, може би, най-високите в света или едни сред най-високите. Кой плаща? След това плаща Европейския бюджет, европейския данакоплатец. И затова може да заявим, че сме изумени, например, или някаква подобна дума. И затова призоваваме съвета също да обърне внимание на този момент. Хубаво, те са решили, че е Лондон. Добре, може би е имало други възможности. Хубаво, те са решили, че ще е Лондон. Но като че ли не са взели предвид цените на движимото имущество там. Така че аз го предлагам а, по този начин да го напишем това беше една импровизация от моя страна. Може да намерите, разбира се, и друга формулировка, за да изразите същата идея. Но така. Гайер, Сидония и след това докладчика. Благодаря. Аз подкрепям вашето предложение напълно, господин председателю. Е, според мен трябва да се направи една ясна формулировка по вашата идея е, за това, че изборът на седалище всъщност е точно в контраст и върви против желанието на съвета постоянно да се правят бюджетни съкръщения и спестявания. Тази сутрин говорихме точно за това, как трябва да затегнем коланите, да свием бюджета. В същото време, същият този съвет определя разходи на Европейския съюз без да внимава колко големи са тези разходи. Трябва ясно да насочим вниманието към това. Благодаря ви, казва председателя, за допълнителните аргументи. Сидония. Съгласна съм с това предложение, че трябва да се вземат предвид разходите, когато се планират новите агенции, но пък от друга страна не трябва да говорим само за новите агенции. както предложихте вие, може би трябва да го кажем. Както знаете, едно решение на съвета винаги може да се промени, е, то може да бъде преразгледано и променено. Можем да призовем съвета да преразгледа решението си. Ще кажете, наивно е. Но се намираме е, в такава ситуация, че наивността в крайна сметка е оправдана. И така може да призовем съвета да преразгледа решенията си по отношение на различни агенции с цел по-големи спестявания. Не виждам защо те трябва да бъдат свещени крави. Те са първите, към които трябва да се насочат нашите е, съкръщения, когато говорим за бюджета. Госпожа Трюпел. Искам да почитая казаното господин Гайер. Майки предвид желанието на господин Камерън да се урязва европейския бюджет, същото трябва да се прилага и от съвета, особено по отношение на агенциите и техните седалища. Трябва да са готови да правят свиване на разходите и там. И това ясно трябва да се заяви. Чудесно! Моника. Какви заключения можеш да направиш от този обмен на становища? Скъпи господин председателю, очаквах дискусия, очаквах е, оживена дискусия. Е, никой не може да обясни, защо са избрали най-скъпия квартал на Лондон, наистина. И никой от колегите, разбирам, също не може да си го обясни. Може би в е, центъра на Лондон има и по-скъпи от този район, но явно намерили са скъп. Открили са това местенце. Така че да, съгласна съм с вас, трябва да има четвърта точка, ясно да запишем един такъв параграф. Разбира се, по формулировката ще поработим, за да бъде по-прецизна тя. Можем също така да добавим, че когато се вземат решения от страна на съвета за недвижимо имущество, за конкретни сгради, трябва да се мисли в средносрочен и в дългосрочен план за това каква е нашата политика по недвижимото имущество. Да се види какви ще бъдат разходите или въобще как може да се ограничат разходите и, разбира се, административните такива най-вече. Не само Лондон, има и други градове, където се правят такива инвестиции. Така че с удоволствие ще включа такава четвърта точка. Колегата Хартунг каза, хайде да махнем агенцията. Е, не може да заличим цяла агенция. Има законодателство по този въпрос, така че няма как, защото от друга страна по този начин ще окажем и отрицателно въздействие на много европейски фирми, ако премахнем тази агенция. Освен, че ще нарушим хиляда директиви и какво ли още не. И така. Одобряваме едно становище с 4 точки, 4 бележки, добавяме това, което казахте като четвърта точка и предаваме нашето становище на съответните компетентни органи. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Искам отново да прочета формулировката, която предлагам, след като разбира се взимам предвид казаното току-що от е, колегата докладчик. да препрочитам четвърта точка. Това, което казва Сидония, не знам, не смятам, че може да се включи, да промени съвета своето решение. Мисля, че няма да погледна добре на едно такова решение, даже ще има много сериозни критики. И така, четвърта точка. Комисията по бюджета отбелязва решението на съвета да е, създаде седалище на агенцията в Лондон. Изненадана е, че предложеното място за седалище на тази агенция е в един от най-скъпите квартали на един от най-скъпите градове в Европа. А Лондон е най-скъпия град, според мен, в Европейския съюз. И това върви в разрез с комисията, извинете, с политиката на спестявания, предложена от съвета. И за това в бъдеще, в контекста на дългосрочната политика за недвижимото имущество на Европейския съюз, бюджетната комисия на парламента привлича вниманието на съвета върху необходимостта да се отчитат цените на сградите при избора на конкретно място, на седалища, на евентуални възможни нови агенции в съответната държава, която е била избрана. Е, мисля, че покривам всичко с една такава формулировка. От една страна искаме да споменем дългосрочна политика за, недвижимите им, за недвижимото имущество на Европейския съюз, от друга страна не поставяме под съмнение избора наград. Това е тяхно решение. Заявяваме, че сме изненадани. Настояваме е, върху становището си, че много ще струва този избор и след това казваме, че това е една политика, която в крайна сметка е в техни ръце. Харесва ли ви? Може ли да гласуваме? Хайде да гласуваме за този текст. Благодаря ви. Против? А, Сидония е против, защото тя иска още по-критични да бъдем. Е, Сидония, Сидония. Добре, въздържали се няма. Одобрихме и становището. Мисля, че единодушно, можем да кажем дори. Сидония е единствена, така че хайте. Единодушно. Само тя. Тя ще каже, много меки сте, не настоявате. Добре. Благодаря на директора на агенцията за, медицин... за лекарствата, извинете. Обеден съм, че агенцията ще изпълнява своята важна роля в дългосрочен план. Още няколко минути, в които ще говорим за последната тема Моника Берек. Ами не е сложна последната тема, господин председателю. Става дума за органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или БЕРЕК, една агенция, извинете, един орган, който бе основан 2009 година. Господин Берек защитаваше своето становище. Благодаря на Литва за това, което направи за тази агенция, макар че те не са държава, която е по-богата от Обединеното кралство, което нищо не направи за предишната агенция, но това го оставяме на страна. И така, държ... собственост на държавата, 11 паркинга, по-малко от тези в Лондон, максимален капацитет, 30 души, така че 11 парко места, може би, стигат всъщност, не знам. Две години без съответни разходи за преместване, покрива се от правителството част от разходите, разходите за обновяване на сградата плаща пак държавата, 10 годишен договор до 2021 година, 6 месеца е срока за промени, април 2011 година подписване 30 май, преместване в сградата. По отношение на сигурността, част от разходите ще бъдат покрити от съответното правителство. Агенцията само 20 000 евро трябва да даде, 80 000 за газ и електричество, 10 000 поддръжка. След двогодишния период разходите ще бъдат изключително добри. 2000, малко над 2000 евро месечно. 3 евро на квадратен метър излизат. 29 000 евро средно годишно. Благодарим на Латвия. Благодарим на правителството. Иска ми се наистина такива бюджети постоянно да чувам, такива суми, защото тогава ще може да одобрим всички разходи за найем на агенциите. Чудесно представяне, много конкретно. Никаква работа едва ли не нямах, никакви въпроси нямах. Така че с удоволствие бихме одобрили този а, договор. Нямаме възражения по него. Благодаря, казва председателя. Нямаме въпроси, всички са съгласни. А, Моника иска да каже нещо. Не за, тази, за този орган на регулаторите, Исках за Брасло да говоря. Нов съвместен център за външна дейност. Разходите са под изискванията, под сумата, при която се изисква уведомяване. В Бресла още има информационен офис и на парламент и на комисията, съвместен. Цената на сградата е добра. До две години ще можем да разполагаме е, с, е, извинете, имаме две години, в които трябва да намерим постоянно седалище. 5000 евро трябва да бъдат е, заделени. Мисля, че нещата са съвсем смислени. Е, няма изисквания за уведомяване, защото сумата е малка, но аз пак исках да го спомена.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 Ще бъде важно това становище. Може ли сега да започнем с гласуването? Седемнайста точка. Ще гласуваме по доклада на Барбара Матера. Става дума за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. General Motors, Белгия. Преди да гласуваме, господин Епинг иска да се изкаже. Благодаря ви. Добре. Благодаря отново, господин председател. По тази точка Трябва да кажа, че това е в моя избирателен район, затова исках да взема думата. Аз ще гласувам против предоставянето на средства на, едно, на една фирма, която работи в а, мой избирателен район. Знам, че е необичайно, но защо искам да го направя? Защо? Защото като затвориха фабриката на Опел в а, Антверпен, 400 милиона евро бяха заделени за работниците. В случая на работник се падаха 153 000 евро. Така че от този фонд 153 000 евро ще да получат бруто работниците. Огромна сума. Ако аз съм работник на Опел, много щях да се, ако бях, извинете, много щях да се зарадвам на една такава сума. Обаче, голяма част от тези работници и взеха парите и напуснаха фирмата. Чисто и просто, защото знаеха, че ще получат такива средства. Фламандската и немската економики се справят добре, търсят работници, а тези работници не искат да работят. работещите за Опел биват съкръщавани или напускат, получават такава една голяма сума и веднага отиват да работят някъде другаде. Получават огромна сума и веднага след това получават и нов договор. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията не трябва да дава пари на тези хора. Необходимо ли е да им дава пари? Няма ли по-добре да ги дадем някъде друга да тези средства? А да накоплатецът? Тези пари излизат от неговия джоб. Той финансира всичко. Така че ще гласувам против. Ще кажете хубаво. Нещата пак ще станат така, както са решени. Няма да направиш нищо с това. Трябва да го изпълним това. Обаче аз ще гласувам против. Обясних ви и защо. Искам да защитя накоплатеца макар че това се случва в моя избирателен район. Oui, je vous remercie. Euh, normalement... Благодаря наистина. А, вече проведахме дебат по този въпрос, само гласуваме. Госпожа Андреасен поиска думата, след това и на Барбара ще дам думата за нейния отговор. Въпросът ми е следния. По отношение на този фонд, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, имаше един доклад на господин Портес по този въпрос, по отношение на този фонд. Там се говори за определени теми, които се включват и в нашите доклади, и в докладите на комисията СУРЕ. Така че по преди да гласуваме, ще дам думата на господин Дресен, след това на Барбара Матера, за да може да се премине направо към гласуване. Благодаря, господин председателю. Аз а, искам само да подчертая нещо. Казаното от господин Епинг показва това, което аз казвам тук от месеци наред и в комисията Суре. Идея си нямаме как ще се разходват тези средства и никой по никакъв начин не полага усилия да разбере дали се използват тези средства за целите, за които трябва, или пък се използва за други цели. До кога? До кога ще продължаваме да одобряваме тези трансфери от а, този фонд? Без всъщност да, раз, да знаем къде отиват парите. Мисля, че по този начин показваме безотговорност. Безотговорност на нашата комисия, комисия, когато одобряваме такива трансфери. Благодаря. Барбара Матера, може ли да ми преминем към гласуването? Да, исках само да кажа нещо. Да, можем, разбира се, да преминем към гласуването. Не трябва отново да започне този дебат. Господин Епинг, преди това, когато започна дебата в тази комисия, трябваше да изкаже по-силно своето становище. Мисля, че понякога говоря на вятъра, защото много често повтаряте едно и също. Тези пари не отиват нито в джобовете на фирмата, нито в джобовете на работниците. Не, тези средства се използват за професионално обучение, за езиково обучение учене на нови езици, за да може да се отворят тези хора към нови реалности. След това правят им се а, ИКТ курсове, този парламент има възможност да поиска информация за това как ще се използват тези средства. Така че, вместо отново да започнем да изразяваме тези тревоги тук в тази комисия, вземете и напишете на мен или с мен или сами въпроса и да го изпратим. Как да се използват тези средства? Защото като го напишете, ще получите и отговор. Тези средства не могат да бъдат използвани по друг начин от този, който ви описах преди малко. Това са средства, които могат да бъдат използвани и за да може да се отворят други професионални дейности за тези хора. Комисията, Европейската комисия е тази, която има съответните правомощия по този въпрос, така че ако имате нужда от информация, достатъчно е да се обърнете към компетентните органи, а не постоянно в тази парламентарна комисия да изразявате едно и също, да говорите много се тревожа, грижа се за гражданите, парламента как използва средствата. А, никак не ми харесва, че има колеги, които постоянно повтарят едно и също, изразяват някакъв евроскептицизъм тук, а, използват а, страховете на гражданите, които точно в този момент имат нужда от сигурност, имат нужда от гаранция, имат нужда от това а, да им се даде шанс да работят в бъдеще и шанс да вярват в Европейския съюз. Ако вие не вярвате, излезте от тази институция. Какво правите в този парламент? Какво друго да ви кажа, господин председател? Просто съм възмутена. Bien. Ah, okay, gracias. La discussion est close. Non, je ne donne pas la parole à M. Hartong. J'ai dit que la... Край на дебата. Ще дам думата на господин Хартунг, но казах, че дебата приключи процедурно ли искате да се изкажете? Само искам да попитам, не можем ли да отменим гласуването? Трябва първо да проуча информацията. Докладчика предлага да гласуваме. Предложението на господин Хартунг сега ще го гласуваме. Тези, които смятат, че можем да отложим гласуването, да гласуват сега. Петима за, против, мнозинството. Следователно преминаваме към гласуване. Сега поглеждам списъка за гласуване. Имаме три изменения. Всички разполагате с тях. Имаме преамбил Е. Първо изменение от господин Алваро за 7 са за, против, под, над 7, въздържали се, двама, отхвърля се. Второ изменение от същите автори за 8 против, повече от 8, въздържали се, 1, двама. Отхвърля се. Трето изменение същите вносители за. Осем. Против. Повече от 8. Въздържали се. Двама. Малко различни резултати, но се отхвърлят и трите изменения. Сега гласуваме доклада за. Преброяваме гласувалите за. 26 против. 4 въздържали се. 1. Докладът се приема. Поздравявам докладчика. Имаме някои трансфери тук. 18 точка, бюджета 2011. Четвърти трансфер се отнася към това, което току-що гласувахме. Това е един трансфер – който ще се влее в фонда за приспособяване към глобализацията. Става дума за 9 милиона 553 931 евра. Препоръката ми е да гласуваме за. Добре. Смятам, че ще има същото мнозинство. Гласуваме за този трансфер, свързан с фонда. Против. Същото както и преди. Въздържали се. Има ли въздържали се? Благодаря ви. Трансферът е одобрен. Благодаря на Сидония. И накрая Хелга минимален трансфер. Сметната палата иска да прехрали 120 хиляди евро от а, своя бюджетен ред за сигурността на сградния фонд, за отстраняване на повреди. Тези средства са необходими за покриване на разходи по член 24 от правилника за служителите, ако възне необходимост от правна помощ става дума за 120 хиляди евро, които са необходими за тези разходи. Можем ли да получим допълнителна обосновка? Така че ако присъства някой, бих искала да разбера за какво точно става дума. Благодаря. Сметната палата има свой представител. Моля да се представите. Благодаря, господин председател. Аз съм ръководител на звеното за бюджет. Всъщност, каква е предисторията? Това е едно искане за оказване на помощ на служителите на Сметната палата по силата на член 24. Това е едно задължение на Сметната палата да оказва такава помощ на служители в контекста на такава една помощ се предвижда и клауза за поверителност. Този бюджетен трансфер е по два отделни случая. На първо място колегията на Сметната палата оказала съдействие на четирима служители да защитят правата си в а, а, две дела за сериозно нарушаване на служебните задължения. И във втория случай става дума за оказване на правна помощ на двама служители. И в и двата случая може да се очаква да бъдат заведени съдебни дела. Нямаме точни разчети от защитата за сега но затова сме предвидили и тази сума от 20 000 евро за служител, ако спечелим делото. Разбира се, защитата ще направи постъпки за възстановяване на разходите. Отправяме искане за този трансфер от е, економиите, които сме направили по перото сигурност на сградния е, фонд. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин директоре, какво е заключението на директора? Информацията е достатъчна и аз препоръчвам да гласуваме за този бюджетен трансфер. Чудесно, благодаря. Нека гласуваме за трансфера на тези средства за. Против. Двама. Въздържали се? Няма. Чудесно. Трансферът е одобрен. Нямаме други трансфери, Хелга, нали така? С това приключихме. Благодаря. И сега изчерпахме всички точки от дневния ред на комисията по бюджета за тази сутрин. Ще направим 10 на почивка. Моля ви, не се отдалечавайте и се върнете в 11.30 за съвместното заседание с Комисията по бюджетен контрол. Ще обсъдим въпроси, свързани с финансовите регламенти. Благодаря. Скъпи колеги, моля за тишина. Нека възобновим работа. Комисията по бюджетен контрол присъства. Ще направим съвместно публично заседание. Приветстваме и та, е, техните представители. Комисията по бюджетен контрол се председателства от заместник председателя. Благодаря, казвам заместник-председателя. На първо място приветствам членовете на двете комисии. Този нов член 51 ни дава възможност да работим съвместно, доста успешно. Моля да приемете да приемете извиненията на господин Димаджестри, който не може да присъства. Той а, участва в предизборната кампания за кмет Представлявам тук Комисията по бюджетен контрол. За мен е удоволствие да бъда сред вас. Двамата заместник-председатели решиха господин Лемесир да председателства съвместното заседание. Благодаря. Двамата заместник-председатели представляват една и съща политическа група и случайно са и съотечественици. И така ще се постараем да бъдем обективни по тази важна тема, с която ще се займем тази сутрин. Няма бележки по дневния ред. Приемаме дневния ред. Приемаме също така и протоколите от предходните заседания от 13-14 юли и 28 септември. Няма изменения. Ако не сме получили коментар или изменение до края на заседанието, ще ги приемем. И без да губим повече време, минаваме към трета точка финансови правила, приложими към годишния бюджет на Съюза. Съобразно член 51, двете комисии ще работят съвместно. Това вече го правим от няколко месеца. Искаме да благодарим на докладчиците, на членовете на работната група. Благодарим им за огромното количество работа, което свършиха. Крайният резултат е този съвместен писмен доклад. Сега ще направим размяна на мнение. Давам думата на съдокладчиците. Моля ги да бъдат възможно най-кратки изтегнати в изказванията си, тъй като разполагаме с по-малко от час за размяната на мнения по тази важна тема. И сега започваме като дадем думата на дамите, първо на Инге Борг и господин Ревелини, но те са се споразумяли господин Ревелини да взема думата. Грация, президенте. Шеркеро... Благодаря. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Днес с колегата Гресле е, ви представяме един доклад за финансовите права, приложими към годишния бюджет на Съюза, който е изключително голям и сложен. 220 предложения за изменения са направени. Е, има едно двойно повтаряне на 98 изменение, така че имайте предвид, че има грешка там. Всички тези изменения искат корекции по същество на предложението на Европейската комисия. Опитахме се да вземем предвид всички различни хипотези, които бяха предложени по време на неформалните срещи с Европейската комисия, с депутатите, които са членове на работните група и разбира се становищата на Сметната палата а, и най-вече искахме да дадем думата на бенефициентите на фондовете защото те могат да ни дадат една ясна перспектива как конкретно да направим реформата. С колегата Грасле искаме да се изяснят измененията, да кажем защо правим промените. След това колегата ще говори по два конкретни, е, чувствителни момента. От една страна публичното частни партньорства, от друга страна финансовите инструменти. Един работен документ раздадох на всички и се надявам, ако го имате пред себе си, да можете да видите номерирането на членовете и какво се случва с тях. Така, първите. От първи до 11 изменения. Искат да отразят всъщност нашите преговори по Европейската служба за външна дейност. Съвсем ясно, правната служба ни е дала крайни срокове. От 11 нататък. Най-общите линии за включване на различните елементи, изпълнение на 2090 член преди, като трябва да сметнем тези елементи за елементи по същество. Не сме обновили нищо, транспонирахме това, което се съдържаше в изпълнението на финансовите правила. Тоест, искахме да опазим прерогативите на парламента, така както е записано в Лисабонския договор и по-специално новата роля на Европейския парламент като бюджетен орган. 24, то 33 и 59 то изменение по-специално в тази светлина всъщност се наложи задължението Европейския парламент винаги да бъде информиран за решенията на Европейската комисия и по-специално, когато тези решения представляват дерогации, свързани с записаните текстове в финансовите правила. Независимо дали става дума за трансфери или пък за финансови операции. Прозрачността и контролът би трябвало да бъдат подобрени. Имаше едно предложение на Европейската сметна палата и поради това въведахме член 29 с е, една нова хипотеза за е, приемливия риск от грешка той ще бъде не само за съответните държави членки, но и за съответния фонд. И по този начин ще стане един инструмент, посредством който може да се управляват средствата. С изменение 47 се опитахме да създадем е, едно по-голямо разбиране по отношение на финансовата програмиране и по-нататъчните ни опити искаме от Европейската комисия финансовото програмиране да бъде не само обединена с конкретните проекти, но да бъде обединена и на годишна основа. 48, 49 и 50 говорят за е, информационните потоци, които трябва да бъдат насочени към парламента по време на бюджетната процедура и създават една солизна база за информиране на различните органи по бюджета особено когато бюджета се изпълнява от е, публично-частни партньорства или посредством емисии на финансови инструменти. Е, по-специално, когато те са свързани с риск от загуби. Колегата Грасле ще се занимае след това с тази тема. Предложението на парламента също така е да се е, намали броя на коригиращите бюджети тъй като те не винаги са необходими, пречат на изпълнението на политическите цели на Европейския парламент. Това е написано в изменение 53. От 69 нататък сме се опитали всъщност да направим така, че Европейската комисия да продължава да отговаря за изпълнението на бюджета, като разбира се документите би трябвало да бъдат предоставени на съответният орган, който извършва освобождаване от отговорност. 79, 85 и така нататък са свързани с альтернативна формулировка на 56 член. 56 член от предложението на Европейската комисия всъщност визирам и те са свързани най-вече с е, един семинар, който проведе Европейската комисия с експерти от управителните органи в държавите членки. Защото Европейския парламент постоянно искаше е, да се излезе с е, национална декларация за управление на фондовете на подписан от съответния отговарен орган. 84-то изменение. Въвеждаме една клауза, която всъщност е предпазна. С нея всъщност спираме плащания, когато е, всъщност се прекратяват крайните срокове за плащания или се преустановява в плащането, когато се, осъщ... и се забележат съществени слабости при контрола в определена държава членка. След това, съвсем накратко искам да припомня 115-то за намаляване на плащанията, плащанията по предварителното финансиране и тяхното изчистване, 122 по процедурите за улеснено закупуване, 159 за клиринговите комитети в съответните органи, 139, което е свързано с упростяване на контрола при малки суми. 147. Премахването на принципа на дегресивното отпускане и още някои членове. Регламент. И накрая Искам да кажа нещо за една голяма придобивка, която всъщност извоюва парламента. Искам по-специално да кажа, че Комисията по контрол на бюджета, която е записана в член 174, 175 и 176, 180, 182, 185, с които всъщност се ускорява процедурата за освобождаване от отговорност на месец. Благодаря ви. Мерси beaucoup, monsieur рапортер. Благодаря ви много. Господин докладчик, госпожа Гресле, благодаря ви, господин председател. Искам да посоча, че се постарахме да предложим една холистична реформа и смятам, че сме успели имаше различни договор, преговорни позиции, които бихме желали да поддържаме. Ще има преговори с комисията и с съвета и господин Ревелини посочи, че член 56 урежда въпроса с управлението. Член 56 е подробно изложен в таблицата, която ще ви бъде раздадена утре. Освен това ще разпространим и ново предложение на докладчиците за член 56, което ще отразява част от предложението на съвета и на Комисията по регионалните въпроси, така че моля да изчакате до утре, преди да внесете собствените си изменения. Би било смислено да се опитаме да обединим разнопосочните мнения. Сега по член 56 проведохме неформални разговори с комисията в опит да разясним измененията. Искам да се спра на едно от тях – Комисията го разкритикува в електронно съобщение. В проектотекста ние бихме създали повече бюрокрация. Говоря за изменение 7, където става дума за лихвените плащания по авансови а, плащания. Когато имаме авансово финансира, комисията принуждава бенефициера да покрие тези разходи, като създаде, като открие сметка, която подлежи на олихвяване и размера е до 50 милиона годишно. Сумата е голяма. Съгласни сме с комисията – че това изискване за облагане с лихвени плащания трябва да бъде отменено. Ако бенефициера получи средствата, тези средства могат да бъдат инвестирани по тяхна преценка и не е задължително това да бъде а, по сметка, която се олихвява. Ако има натрупване на лихви, лихвите трябва да бъдат насочени към конкретния проект. Така че заличаваме това изискване за олихвяването, но ако има натрупани лихви, те не могат да кажат, че тези натрупани лихвени средства а, могат да ги разходват както преценят, тъй като средствата принадлежат на Европейската общност. Тези натрупани средства трябва обратно да се влияят в проекта. Ето там проистичат затрудненията. Ние не бихме желали тези средства да бъдат изразходвани по начин, който ощетява Европейския съюз. Ние бихме искали да няма натрупани лихви. Говорим за милиони. Да речем, че бенефициера откаже да ги възстанови, защото искат да натрупат тези лихвени плащания. Средствата могат да бъдат блокиране на първия етап бенефициера ги влага в спестовна сметка и ги оставя там 4 месеца. Това, което ние се стремим е да разрешим проблема и да гарантираме това средствата да не останат блокиране някъде в администрацията, а искаме тези средства да бъдат изплатени на някое НПО, например, което би било много благодарно за тях. Това е нашата обосновка и аз съм твърдо против обвинението, че по този начин създаваме допълнителна бюрокрация, защото ние решаваме проблем, който комисията дори не беше осъзнала, че съществува. Днес искахме да говорим за ПЧП проектите и затова искам да спра с предходната тема – има новости в регламента финансовите инструменти, от друга страна ПЧП, публично-частните партньорства, които съществуват по линия на член 187, по линия на новите технологични инициативи и ИТЕР. Няма правила в финансовите регламенти за това, за сега, що се отнася до ИТЕР, виждаме, че там има проблеми, има стълкновение между финансовите регламенти и решенията на съвета и регламентите на съвета, тъй като не са отразени. И трябва да решим дали искаме да продължаваме по същия път, да не участваме в съвместното вземане на решение или пък по някакъв начин да имаме участие. Когато бъдат сформирани такива пчп в бъдеще, няма да има правно основание за намеса на парламента. Затова е важно да разрешим всички нерешени въпроси. Има няколко видва ПЧП, възоснова на вътрешното право, ПЧП, които се създават по линия на някакви договорни отношения и по линия на правилниците за прилагане на а, законите. ПЧП се регламентират, е, но не е ясно дали имаме такава регламентация в регламента. Отваряме най-различни врати е, липсва прецизност и е на лице тълкователна възможност. Това би натоварило частните е, предприемачи, именно защото липсва яснота. Ние целим да постигнем правна сигурност. Трябва да бъдат въведени нови изисквания по отношение на освобождаване от отговорност на бюджетните органи. Печепедата по силата на вътрешното право предполагат, че изпълне... различните пара по бюджета могат да бъдат трансферирани към частни субекти. Комисията може да бъде партньор държава членка, където се създава ПЧП по силата на вътрешното законодателство. Необходимо е да имаме и общностен подход и затова предлагаме тази възможност да бъде заличена, тъй като няма да има възможност за упражняване на контрол, ще се прилага вътрешното право, ние не сме задължени да го спазваме, това поражда рискове и би било много трудно да се търси отговорност. Именно за това призоваваме този, тази възможност да бъде отменена. Що се отнася до ПЧП-тата, създадени по линия на спогодби, е, бихме искали парламента да има правомощия за съвместно вземане на решения, бихме искали комисията да има възможност да а, приема а, специални а, решения по отношение на бюджета. И това трябва да е отразено в финансовия регламент. По линия на ИТЕР, на тази програма, нямаше предвидени такива възможности. И все още има неяснота. Трябва да се създават публично-частни партньорства, трябва да има различни възможности – ПЧП-тата трябва да функционират в гъвкава среда. Не искаме да ограничаваме правата на служителите и ОЛАФ трябва да разполага с надзорни функции. В документите, визиращи бюджета, а, имам предвид работния документ за ПЧП, а, който прехвърля тежеста върху ПЧП-тата, визират се административни разходи, също а, така и разходи за дейността. ПЧП-тът могат да разполагат и с финансовите инструменти, а следва да има прозрачност за органа, който отговаря за освобождаването от отговорност и това следва да е предвидено много ясно в работния документ за бюджета на публично-частните партньорства. Това следва да е приложение към основните документи. Сега минавам към финансовите инструменти. Приветстваме предложението за приемане на такива правила имаме такъв финансов инструмент а, за а, транспортните мрежи, имаме такива по Джереми, по Джесика, по другите програми. Трябва да преценим какви са предимствата, недостатъците и какви полки можем да извлечем за финансовия регламент. Тук искам да цитирам Европейската инвестиционна банка, които твърдят, че тези финансови инструменти растат като гъби и е необходимо да има ясни правила, които биха гарантирали, че всеки не работи само за себе си, цитирам и господин Мейстат, който е президент на Европейската инвестиционна банка. Той изисква по-голяма яснота по отношение на, на отговорността. И в момента а, това не е на лице, тъй като няма достатъчно натрупен одитен опит. Ние също направихме преглед на изискванията за надзор и контрол и предложението на комисията не предвижда по-голяма яснота. Документа, който те са създали, е в основата на нашето предложение за изменения. Направихме преглед на финансовите инструменти и опитахме да се да заимстваме предвиденото в документа на комисията. Заимствали сме определението за финансовите инструменти и според нас риска от неизпълнение който е предвиден, това е в изменение 167, би трябвало да предвижда и правомощия за комисията а, така, защото да може да прецени доколко се изпълняват задълженията. 186-то изменение. Това превода на немски е малко по- неиздържан от английския текст. Трябва да се гарантира също така да има допълнителна изгода за Европейския съюз трябва да се гарантира развитие на иновацията на пазара, трябва да се гарантира прозрачност по разходването на административните на средствата за административни услуги. Изменение 170-то, надзор от страна на комисията, също така и на ОЛАВ 173-то изменение. Цитирах изискванията за отчетност. Всяка година трябва да се а, създава такъв а, доклад за задлъжнялостта, за привлечените средства, да се отчита връзката между разходите в Европейския съюз и разходите на а, трети лица. Трябва да сме наясно какво е съотношението как са освоени различните бюджетни а, пера. Бихме желали също така да има и по-ясна информация за географ... разпределението по географски признак на а, средствата, които се разходват и за служителите. Това е за сега. Благодаря ви. Много, казва председателя. Искам да благодаря на съдокладчиците. за изключително ясната и изчерпателното представяне и разяснение на въпросите, по които следва да заемем позиция. Както показва опитът, финансовият регламент се явява ключов на фона на крайната ни цел. А тя е именно да се умеем да съчетаем строгата дисциплина с опростената процедура и да се отървем от бюрокрацията. Е доста трудна задача. Хелга има думата. Also nochmal. Vielen Dank an die beiden Berichterstatter für ihre Darlegung. Благодаря на двамата докладчици за обясненията. Искам да им благодаря и за сериозната работа, която са свършили. Принципно ние от зелените можем само да подкрепим госпожа Греслер в контекста на публично-частните партньорства. Но имам някои допълнителни въпроси, свързани с финансовите инструменти. Не съм сигурен дали тук ограниченията не са прекалено големи. Искам да попитам госпожа Греслер защо иска да не позволи на комисията да извърши косвено управление по член 172. Питам се дали Олаф може да извършва дейност в трети държави по силата на член 172. Може ли госпожа Гръслер да даде отговор на тези въпроси? Има ли други желаящи да вземат думата? и да се възползват от факта, че и двата докладчета са тук. Имаме и представители на комисията. Госпожа Карвалио. Uh, thank you very much. Just very briefly to thank the uh, to report. Накратко искам да благодаря на докладчиците и на госпожа Греслер за доброто сътрудничество с комисията ИТРЕ. Ние издадохме доклад за упростяване на правилата за научно-развойните програми. Се дадох смет, сметка, че от 17-те препоръки в доклада една трета изискват промени в финансовия регламент – тази информация аз и господин Одия предадохме на госпожа Греслер. Тези проблеми ще бъдат отчетени в финансовия регламент, за да имаме възможност да упростим научно-развойните програми в бъдеще. От името на научните работници в Европа и СМС смятам, че е много важно да се извърши опростяване на режима. Нуждаем се от такива промени, които надявам се ще бъдат введени в финансовия регламент. Благодаря. Има и две комисии, които искат да излядат със становище. Комисията по промишлеността и Комисията по регионална политика, тъй като и двете комисии са засегнати от промени в финансовия регламент. Комисията по външни работи също искаше да издаде становище. Давам думата на съпредседателя Оди. Искам да се спра на един въпрос, който ми се казва, че не е много реалистичен за институциите във връзка с член 156 изменение 186. Процедурата и забавянето на освобождаването е отговорност. За момента, за да опростим положението, ще гласувам преди 15 май, за да може да се извърши освобождаването от отговорност по-бързо. В сложни сектори на економиката отчетите се одобряват до 15 януари за предишната предходна година и се публикуват до 31 март. Така че моето предложение е следното, съвсем разумно би било да помислим процедурата по освобождаване от отговорност да приключи в годината след финансовата година, която е обект на бюджетен контрол. Ще кажете, че процедурата много ще се осложни. Трябва да предвидим време за превод, писмен превод и така нататък. Но искам да ви кажа, че отчетите се изготвят през цялата година защо 15 юли да е крайния срок и там да теглим чертата. Сметната палата извършва одите през цялата година. Защо е предвиден такъв дълъг срок? Аз лично бих предпочитал 31 март, изготвяне на годишни отчети, консультирани отчети, включително до 30 юни Сметната палата излезе със становище, парламента има 6 месеца за да извърши политическия надзор и така нататък. Казваме се, че това не е много реалистично и възможно, но просто още веднъж искам да направя това предложение. Това е свързано с господин Ривели, с това, което каза господин Ривели. Повдигате важен въпрос. От политическа гледна точка наистина е много трудно да ангажираме общественото мнение хората не се интересуват от миналото, те искат да знаят какво предстои в бъдеще. И прекалено дълъг период минава между момента на контрола и крайното решение, т.е. освобождаването от отговорността. Минава много време и много трудно е да привлечем интереса на общественото мнение и медиите. Заместник председателя Калфен. Ще взема отношение по някои общи въпроси, без да навлизам в подробности по отделни точки. И аз искам да благодаря на докладчика за работата. Малко доклади съм виждал, които са обсъдени толкова подробно, като този. Има ясна промяна към подобряване на използването на средствата, както каза и госпожа Карвалио. Аз съм докладчика в комисията ИТРЕ, включително и по линия на научно-развойната дейност. Това е една конкретна сфера, където обичайното използване на средствата много трудно се прилага, много трудно е подход да ориентиран изцяло на резултати, без това да попречи на самата научно-развойна дейност. Искам да кажа при все това, че когато финализираме текста, е, трябва да направим така, че контрола, който допълнително се дава на парламента, е, да не доведе до създаването на други обременяващи процедури, вместо да решава проблемите. Ще нахвърлям няколко примера. Например, във връзка с публично-частните партньорства, за които говори госпожа Греслер току-що. В редица документи има най-различни изисквания, списък на публично-частните партньорства, резултати от тях. Всичко това се взема при изготвянето на бюджета за следващата година. Това според мен означава много информация за парламента и не съм сигурен, че ще успеем да анализираме цялата тази информация. Така че трябва да запазим баланса между контрола, информацията, която трябва да се предоставя на парламента и процедурите, които могат да бъдат изпълнени в сроката си на предвид календара на парламента. Във връзка с финансовите инструменти трябва да кажа следното. Обикновено се използват публични средства, бюджетни средства за такива инструменти и други източници на финансиране. Ние трябва да ускорим, да засилим контрола върху резултатите от тези проекти, но трябва да внимаваме, разбира се, до каква степен искаме официална информация и анализи, които да се представят в парламента, да не се стигне до там, че да бъдем залети с информация и да нямаме време да я обсъдим. Искам да поздравя госпожа Греслер за промените, които предлага, за националните декларации. Много важен въпрос. Е, да се дадат повече правомощия на държавите членки и разбира се и повече отговорности по линия на контрола върху разходването на европейски средства. Смятам, че това е добра идея, която трябва да се следва и в бъдеще. Сега пак някои общи бележки. Ще започнем работа върху текста, след като бъде финализиран и ще внесем конкретни предложения по него. Благодаря. Искам да задам по-общ политически въпрос, свързан с крайния резултат от този, това сложно начинание. За нас основната цел е, при работата по финансови регламент или поне една от основните цели трябва да е да се улесни живота на тези, които трябва да използват европейски средства, да могат да ги използват и то е ефикасно. Тоест, вземем предвид гледната точка на потребителите, на гражданите, на кандидатите. Не да се учите само гледната точка на институциите. Нещо, с което се занимаваме прекалено често, баланса между комисията, парламента и съвета. Очевидно е, че трябва да се преразгледа финансовият регламент и да се стигнем до там, че да можем да кажем на гражданите, да, режимът се опрости, по-лесно ще се използват европейски средства. Ако не постигнем тази цел, ще сме се провалили. Много интересно е да се прочете този съвместен работен документ. Първата точка, в която се казва с продължената комисията упростява ли се финансовия регламент и там има точка упростяване чрез оптимизация на правилата. Няма такова. Разбирам се, че докладчите се опитат да предложат някакви решения на този проблем, но според мен проблема се остава и той е голям. В контекст на научно-развойната дейност е, знаем, че в много части на Европейския съюз има източници за финансиране на научно-развойна дейност и то не само по линия на седмата рамкова програма. Същото въжи и в други области. В моята държава, Швеция има един орган, който се занимава и с Европейския социален фонд и интеграционния фонд. Правилата за тези два финансови инструмента са съвсем различни обаче, тъй като с тях отговарят две различни части на комисията. Питам се, може ли наистина да оптимизираме нещата, правилата за допустимост, за кандидатстване, обществени поръчки, процедура за плащане, контрол. Ако крайният резултат от тази дискусия е осложняване на положението, не опростяване, опасявам се, че ще се сблъскам с сериозни политически проблеми. Искам да помоля си да кажат дали моето впечатление е правилно. Знам, че има дълъг списък с изменения, в които се опитвате да намалете забавенията, да решите проблемите което е хубаво, но не съм сигурна, че е достигнато адекватно ниво все още. Те първо трябва да ми убеди докладчика. Ян Молдер. Няма да се очудите, че аз категорично вярвам в националните декларации. Много важно е в държавите членки някой да поеме по-голяма политическа отговорност за разходването на европейски средства. Това не е свързано с бюрокрация, с политическа отговорност. Декларация, че парите са разходвани целесообразно във всичките държави членки. Във всички държави членки да има отговорно лице, което да представя такава декларация. Която, ако не е вярна, няма да се отрази хубаво в политически план на това лице. И така, аз подчертавам, съм за националните декларации. Като колегата преди мен и аз е, не съм опростен на пръв поглед, че става въпрос за опростяване. Ако поискам всички подробности, е, които трябва да се подават от е, всички институции всяка година, като виждам и документите, които се предоставят за такова заседание, не съм сигурен, че човек може да се прави с толкова много документи. Така че трябва да се опрости всичко и то до голяма степен. В този случай трябва да обърнем внимание на отношението на комисията към различните предложения. Трябва да има един балансиран подход, с аргументи за и против всяко предложение – Хубаво е секретариатът да ни посочва измененията с какво се различават от предишния регламент. И сами можем да свършим това, но е хубаво да получим помощ от професионалистите, като би било добре дошло. Благодаря. Няма други ще. Момент, извинявайте. Разбира се. Докладчиците ще направят заключително изказване. Други желаящи сред членовете няма. Искам да благодаря на комисията, че е изпратил такъв представител на високо ниво. Ще дам думата на комисията, ако иска да направи някои забележки. След това ще дам думата за заключителни слова на докладчиците. Може ли да се представите? Добър ден, съм директор на финанс... Централното финансово звено в Генерална дирекция бюджет. Ерик Бърди се казваме, отговаряме за финансови регламент в моето звено. Най-вече за фи... самия финансов регламент и условията за неговото изпълнение. Отговаряме и за други актове, които касаят органи на общността, от е, рамковите регламенти и така нататък. Ние винаги до голяма степен участваме в решаването на проблеми, свързани с финансовите регламенти. Много изказвания бяха направени в залата, което ме радва, тъй като това означава, че расте интереса към финансовия регламент. Крайният срок за внасяне на изменения наближава. Ако правилно разбирам, гласуването ще е през юли. Така и ние искаме да представим своите бележки по това, което казаха докладчиците. Ще започна с някои по-принципни постановки. Има известна иерархия на регламентите, които се прилагат спрямо бенефициентите на европейски средства. На първо място, финансови регламент, разбира се. Той трябва да се прилага във всички сфери, които се финансират чрез бюджета на Европейския съюз, независимо какви са бенефициентите на средствата. От друга страна има и делегираните актове, един нов момент след влизането си на Лисабонския договор. Законодателният орган решава за част от разпоредбите, тези, които не са толкова важни в финансовият регламент, решението да се вземе от комисията. Тоест, тук говорим за делегиран акт. Това е предвидено в договора. Ако парламента и съвета не са доволни от делегирания акт, от това, че са делегирали акта, могат да оттеглят решението си, да спрат делегирането. Това е надзорен механизъм, който бе предоставен преди години на парламента и на съвета. Комисията може да взима решение по предложение едва след като влезе в сила финансовия регламент. Делегирания акт каса е, член 290 от Лисабонския договор е обект на много изменения от страна на докладчиците. Изменения, които според нас противоречат на нашето толкова на договора и най-вече противоречат на меморандума за разбирателство, който наскоро бе подписан от трите институции. С цел прилагане на разпоредбите на договора. И така има проблем. Опитваме се да намерим решение. Мислям по този въпрос. От първата среща с госпожа Греслер насам мислим какви евентуални решения могат да се предложат, за да може трите последни изменения да се обезмислят, за да може и съвета и парламента да получат необходимите гаранции и защита. Основните актове по сектори, следващото място – научно-развойните ният сектор, да речеме, от тази сфера, основният акт се основава на различни чинове от е, договора. Проблемът е, че в парламента и съвета трябва да има съответствие между тези, които отговарят за основния акт и за финансовия регламент. Съответствие между органите на парламента и на съвета. И така виждате колко сложна е структурата, колко сложно е да се преработи финансовия регламент. Това, което включим в финансовия регламент, трудно ще се промени. Трябва да се мине през цялата законодателна процедура, която е предвидена за промени в финансовия регламент. Лесно е разпоредите да се коригират и изменят чрез делегирани актове. Това, което въжи за финансовия регламент, въжи и за основните актове в съответния сектор. Ако имаме основен акт в даден сектор, и се обявят промени, ще трябва да се премине през процедурата по съвместно вземане на решение. И така, трябва да внимаваме какво включваме в трите типа актове. В финансовия регламент трябва да са уредени основните принципи, а втората част на регламента имаме дерогациите, след това идват делегираните актове, за които трябва да се вземе решение. С тях много лесно се извършват промени и те предоставят по-голяма гъвкавост. На следващо място идват секторните актове, процедурата, законодателната процедура за изменение в тази сфера е не по-малко сложна и тежка. Благодаря, казва председателя, но не остават 5 минути и искам да дам думата и на докладчите, ако обичате да приключвате. Що се отнася до прозрачността и отчетността, ние, разбира се, можем да отговаряме за отчетността, но само ако разполагаме с необходимата информация, ако сме получили от държавите членки. при изготвянето на проекто бюджет всяко година предоставяме 280 страници информация. 2000 и повече страници информация. Ще ви помоля да не се правят допълнителни искания за информация, да се анализира информацията, която е предоставена, доколкото това е възможно. Опростяването е изтегнато като основна цел, това е така. Опростяване за бенефициентите, но също и за институциите. В тези времена сме сблъскани с сериозни административни ограничения Исканията, които получаваме, се отразяват до голяма степен на административните и човешки ресурси. Бро човекодни, които се инвестират в работа. С това приключвам. Благодаря. Благодаря, ще продължим работата с вас, едно, разбира се, Инге. Благодаря на колегите за изказванията. Започвам с казването от господин Мюлдер. Има документи, които сме разгледали. Дали сме ги също така на разположение на сайта, за да може да се разбере по-добре защо се правят определени неща. Трябва да кажа, че много често има различия между информацията от Европейската комисия и тези, които се подават от държавите членки. По никакъв начин не искаме, разбира се, да губим от поглед това, което се случва в държавите членки. И ние смятаме, че когато имаме едно неправителствена организация, която изпълнява бюджета, ние трябва да знаем защо това, което се случва, се случва по определен начин. Крайна сметка, решенията биват и политически. Финансовия регламент, колко е важен. Има различни правила, които са в разрез едно с друго. Европейската комисия приема тези правила и ние в крайна сметка следваме казаното от тях. Но бюджетната комисия има ли влияние върху тези е, финансови инструменти? Няма. Единственото въздействие, което имаме, е върху финансовия регламент и неговото приемане или финансовите правила – не може специализирани органи да отговарят а, за случващото се. Комисията трябва да го прави. Имаме много проблеми, особено в научната област, и точно там трябва да подобрим работата си. Госпожо Карвалио, радвам се, че има промяна по същество, що се отнася до програмата ИТЕР, особено, що се отнася до а, рамковата научно-изследователска програма и участието в нея. Един предишен е, комисар всъщност искаше промени, ние се борихме против. Сега по отношение на делегираните актове, там следваме доклада на правната служба, имаме класическа позиция по отношение на преговорите. Би било опасно, ако не можем да предложим начин за работа с делегираните актове. Иска ни се, всъщност, да кажем, че финансовия регламент е еднообразен. Той покрива всичко и с делегирани актове може да се управляват само въпроси, които не са по същество. Оказва се обаче, че делегирани актове се използват и за елементи по същество. Не бива така. Трябва въпросите по същество да бъдат разглеждани по еднообразен начин. Искаме да усъвършенстваме финансовия регламент. Не искаме да има два набора от правила и всеки да си прави каквото си иска. Голяма част от законодателството е много важна и тя трябва да бъде по, управлявана по силата на този финансов регламент. Комисията можеше да направи определени промени, но не го направи. Прави промени само в финансовия регламент самата комисия, според мен, не се възползва от гъвкавостта, която, с която разполага. Какво ни дават сега? Дават ни един документ, с който искат да ни отнемат правомощия, а ние имаме право, повече правомощия по силата на Лисабонския договор. Не бива да се страхуваме. Е, нашата бюджетна комисия е свикнала с такива документи, които ни се подават от Европейската комисия, мисля, че много добре улавяме какво се опитва да ни се продава. Според мен не можем да кажем Не може постоянно да ни се казват някакви цифри. Примерно, даваме 80 милиона на Азия и ние след това трябва да питаме 17-18 органа какви са тези пари, при кого отиват, защо, в каква разбивка, за да разберем къде отиват средствата. Сами трябва да си набираме информация, сами трябва да четем различни източници. В процедурата по освобождаване от отговорност бихме искали да стане така, че комисията да ни даде документите. А сега какво правим? Постоянно ние изискваме документи. Не искаме нова информация. Не. Те я имат тази информация, но не ни дават достъп до нея. Искам да благодаря на всички колеги за идеите. Госпожо Трюпел, Искаме да знаем кой се занимава с прякото управление. Не, че искаме да попречим, особено, що се отнася до финансовите инструменти. Единственото, което искаме, е Европейската инвестиционна банка да участва, а не частни банки. Защото ако са частни банки, можем да загубим общата картина. Ако има частни банки. Между другото съм извлякла полука от финансовата криза и не би трябвало съм единствената, която е извлякла такава полука, то точно с това трябва да се внимава. Господин Оди, не ни харесва това, което се предлага по отношение на сроковете за освобождаване от отговорност. Разгледахме го от всякъде и всъщност успяхме да спечелим само месец. Сметната палата всъщност напада този допълнителен месец, атакува го ще изложим всички аргументи. Има седем изменения, които а, подкрепят а, намаляването на срока с един месец. Може да гласувате и против, разбира се. Много се надяваме този един месец да ни бъде даден. Надявам се колегите обаче да имат и по-добри идеи от моите. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците. Искам също така да благодаря на онези, които взеха думата и на представителя на Европейската комисия за коментара. Сега знаем защо са работили така нашите докладчици и така са изготвили становището. Какво се случва от тук насетне? Съвместната работна група Днес след обяд от 1 до 3 ще заседава и след това утре от 12.45 до 2.30 отново. Комисията ИТРЕ ще излезе със своето становище. Комисията по регионални въпроси ще разгледа становище. На 8 юни ще има още едно заседание на съвместната комисия, на работната група. Крайният срок за изменения е 9 юни 10 часа сутринта. Благодаря на всички. Може ли да закрия заседанието? Да, колега, добре. Закривам заседанието.